Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Приветствам ви от все сърце в тази нова заседателна зала. Мисля си, че това ще бъде нашата заседателна зала за следващите три месеца. Затова ви предлагам да започнем работа и първо да приемем дневния ред с една промяна по искане на господин Харамс, докладчик Точка 8 ще бъде разгледана утре във вторник в края на следобедното заседание, приблизително в 6 часа. Nobody. Не виждам възражения, така че приема се. Обявявам, че има осигурен превод на всички езици и че ще има излъчване по интернет на заседанието. Този след обед резултатът от писмените процедури е, че координаторите се съгласиха, че заседанието в понеделник след обед на 16 март тази година ще се проведе както обикновено от 3 часа до 6 и половина и че няма да има гласувания по доклади. Conclusion. В заключение заседанието ще се състои понеделник 16 март. Преминавам към точка трета. Протоколите от заседанията ще се смятат за прияти, ако няма възражения преди края на заседанието. Преминаваме към четвърта точка. Изменение на регламент за установяване на обща организация на селско-стопанските пазари по отношение на пазарните стандарти за птиче месо Давам думата на господин Соник, докладчик. Заповядайте. Dzień dobry, dziękuję panie przewodniczący. Добър ден, благодаря ви. Основната тема на становището е промяната в дефиницията на птичето месо в контекста на общата организация на пазара на птиче месо. то месо, предназначено за консумация в държавите членки, трябва да бъде от най-високо качество и ние трябва да гарантираме това в името на безопасността на хранителните продукти. Европейските потребители не трябва да бъдат поставени под заплаха. За това оценките на риска са важни и трябва да се извършват в контекста на общественото здраве. От 90-те години нарасна потреблението на птиче месо. Същото въжи и за продуктите от птиче месо. Затова започнахме по-внимателно да разглеждаме процесът на производството на птиче месо и продукти. През 1997 година съображенията, свързани с здравето, сложиха край на вноса на птиче месо от САЩ въз основа на съдържание на различни химикали в това месо. Като отчитаме технологичния напредък, необходимо е да се приеме нова дефиниция на птичето месо. Сегашната дефиниция е твърде ограничаваща и прави невъзможен вносът от трети страни. Документът, който разглеждаме обаче, може да доведе до правна несигурност и за това отхвърлям текстът на комисията, предназначен за изменение на регламента. Там се иска заличаване на дефиницията на прясно птиче месо. Става дума за точка 5. Това ще създаде противоречие между преамбюла и основната част на текста. Като юрист и член на Комисията по околна среда, чиято основна цел е да защитава интересите на общественото здраве, моля колегите да подкрепят моето изменение насочено към заличаване от друга страна, селскостопанските производители ще трябва да осигурят по-стриктни мерки за гарантиране на безопасността, а от друга страна ние внасяме обработено с химикали месо от трети страни. Тоест, трябва да решим дали искаме да защитим местното производство в рамките на ЕС или използването на химикали. Благодаря ви. Благодаря ви, колега Соник. Двама са се записали е, за изказване. Госпожа Ферера, която е докладчик в сянка от страна на социалистите и госпожа Ферера от Обединената левица, също докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Приветствам предложението на комисията, което прецизира редица въпроси и ни дава възможност да определим по-точно някои от дефинициите. Аз не разбирам много добре становището на нашия колега, който би желал да зачеркне точка 5. А в точка 5 става дума за дефиниция на а, прясно а, птиче месо. Ние се нуждаем от тази дефиниция, така както тя е предложена от комисията. Включително и за продуктите от прясно птиче месо. През декември съветът отхвърли възможността за използване на хлор съдържащи е, материали при подготовката на продуктите от птиче месо. Това също се споменава в е, настоящото становище и аз бих искал е, да разбера дали между нас съществува съгласие по отношение на отпадналите вещества, съдържащи хлор, е, в съответствие с искането на съвета. Но още веднъж ще бъда благодарна на докладчика, ако ни каже защо се отказва от точка 5. А сега госпожа Фатилиота от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Да. Птици и птиче месо всъщност вече не се произвеждат в рамките на земеделието на селското стопанство, а по-скоро по индустриални начини, така че не можем да говорим за селскостопански продукти. Аз съм шокирана от, от това, че в Европейския съюз се отпускат доста субсидии, дотации в това отношение. И тези средства са предназначени за засилване на потреблението на птиче месо. Когато разгледаме данните от отрасъл и обмислим, че използваме птиче месо, което преминава процес на обезразяване в САЩ, аз не мисля, че трябва да участваме в нещо подобно. Ако изменението на докладчика означава, че потребителите ще купуват нещо, което се нарича прясно птиче месо, обаче това месо е преминало през процес на обеззаразяване, аз бих подкрепила докладчика, защото прясно има точно значение и трябва да бъде включено в дефиницията, ако отговаря на истината. Ако това е целта на докладчика, аз би го подкрепила. Благодаря ви, госпожо Люта. Господин Хабенштадт. Съвсем накратко. Не съм проучил толкова подробно и задълбочено становището, което е представено на нашето внимание, тъй като имах и други ангажименти и други задачи. Но трябва да имаме предвид е, хигиенните разпоредби във връзка с е, производството на е, птиче месо, включително и отглеждането на птиците, е, имам предвид и кокошките носачки. И нека се пак е, е, да отбележа, че производството не е само индустриално, то не е само по промишлени методи и технологии, но и в рамките на селското стопанство, така че не можем да подведем всичко под един общ знаменател а, трябва да имаме предвид също и а, методите, които се използват за клане на животните, какви са хигиенните норми по отношение на клането, а не само и другите изисквания, които са свързвани най-вече с възможно по-безболезнена смърт. Стандартите, нормите са до голяма степен хармонизирани в Холандия, във Франция, в Германия. Всички доставчици на птици и продукти от птиче месо би трябвало да се придържат към тези общи за нас европейски стандарти. В противен случай не би трябвало да им се разрешава да внасят продуктите си в Европейския съюз. Всички тези хигиенни и други стандарти са предназначени за опазване на животните и здравето на потребителите. А сега Джан Бойс има думата. Благодаря на колегата за мнението му. Бих искал да поставя един проблем. Когато прочетох фразата разрешаване на използване на определени вещества с цел отстраняване на замърсяване от птичите, от вече закланите птици, сетих се за скандала, който имахме с вноса на птиче месо от Америка. Скандал беше, защото те потопяваха вече закланите птици в хлор – и аз казах, че аз не искам пилетата, които ям преди това да са били киснати в хлор или нещо друго. Всъщност аз не искам пилета да бъдат потопени в сосовете, използвани в Kentucky Fried Chicken. Мисля си, че това, тези сосове също не са добър образец за нас. И това, разбира се, е свързано с проблемите с етикетирането. Но бих искал да получа потвърждение от моя приятел, но също и от комисията, че нищо в този документ няма да отвори вратите за пилетата киснати в хлорен разтвор или други вещества. Просто искам да получа това обяснение. Ще бъда много благодарен за него. Благодаря ви. Bedankt John Bowis. Dan hebben we daarmee het uh, eind van de sprekerslijst. En dan wil ik graag de vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Свършихме с списъка на ораторите. Давам думата на представителя на комисията. Господин Луда, заповядайте от името на комисията. Ok, excusez-moi. Um, tout d'abord, pour ce qui est de la question du AMT, l'antimicrobial treatment, pour le célèbre. Първо ще се спра на въпроса за антимикробното третиране и след това ще отговаря и на поставените въпроси. В е, мотивите комисията съвсем ясно е посочила, че в случаите, в които става дума за отказ от употреба на съответните субстанции, комисията ще отегли предложението си. Що се отнася до процедурата, бих казал, че предложението би трябвало да остане във формата, в която е представено към момента. Ако искаме да спечелим време, след това е, предложението ще се разгледа от съвета. Ще помислим и за е, дефиницията за прясно месо. Ние ще, ще е, се откажем от предложението въпросните вещества да се използват за обеззаразяване на птиците. Така че е, по този въпрос мога съвсем категорично още от сега да ви информирам за становището на комисията. Що се отнася до точка 5, дефиницията продукти от е, прясно птиче месо. не ми е съвсем ясно защо се предлага заличаването. Е, доколкото разбрах е, автора на становището, той би желал по този начин да постигне по-високо качество, по-голяма сигурност. Точно това е и идеята и на комисията да се избегне заблуждаване на потребителите. Съвсем ясно и категорично бихме искали да посочим, че продуктите е, от прясно птиче месо, които така са обозначени, така са етикетирани, действително трябва да са произведени от прясно птиче месо. Защото има очевидно съмнение, че се предлагат продукти на пазара, които носят това обозначение продукти от прясно птиче месо, но всъщност не са произведени от прясно птиче месо. Така че това е мотивът за предложения текст. Дали по някакъв начин американците ще реагират на едно такова предложение от наша страна, дали ще има някакво наказание, тъй да се каже или не. Но при всички положения американците би трябвало да се занимаят с въпроса и да е, решат. Това беше от моя страна. Благодаря ви. Господин Соник, благодаря. Господин председател, благодаря ви. Както чухме от отговора на представителя на комисията, имаме една необичайна ситуация, защото говорим за проекто текст, който беше отхвърлен през декември миналата година. Моите възражения са свързани с това, че не може да бъдат позволени химическите вещества да навлизат през задната вратичка, като се използва дефиницията на прясно месо. И точно за това предлагам моето изменение и точно за това съм критично настроен. Представителят на комисията каза, че комисията иска да се промени това на следващото заседание на съвета, за да няма неразрешени вещества и да няма използване на такива вещества. Благодаря ви, господин Соник. С това приключваме обсъждането на тази точка. Крайният срок за внасяне на изменения е днес до 6 часа. Гласуването в комисията ще бъде на 17 февруари. И след това Комисията по замеделие ще гласува на 21 март и на априлското пленарно заседание ще бъде гласуването в пленарна зала. С това приключвам обсъждането по тази точка от дневния ред. И сега преминаваме към доклада на госпожа Диркър Мурко. Давам възможността на госпожа Мурко да представи своя доклад защита на животните, използвани за научни цели. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Извинете, казва председателстващия. Господин Бойс иска да постави процедурен въпрос. Моите извинения. Само исках да кажа по този въпрос, че мисля, че трябва да имаме крайен срок за измененията, преди да приключим това заседание. Мисля си, че този крайен срок преди края на заседанието не е разумен. Мисля си, че трябва да удължим с ден или два крайния срок за внасяне на измененията, за да можем наистина да подготвим нашето становище за водещата комисия. Току-що проведох първото си обсъждане определено това, което ще представи госпожа Дърчермурко, ще изисква от нас да обмислим изменения. И едва ли е реалистично да се очаква, че сме готови с добри изменения до 6 часа, така че може би един срок от 24 или 48 часа ще бъде по-полезен за внасяне на измененията. Проблемът е, че трябва да гласуваме на 17 февруари. И ако не гласуваме на 17, тогава ще отложим гласуването до 16 март. Всъщност, точно в това е проблема. А кога е заседанието на комисията по земеделие, когато ще се гласува? Госпожа Мурко? Бих искала да обясня защо работим в толкова необичайни обстоятелства. Този дебат се провежда днес и крайният срок за измененията е също днес. Крайният срок за доклада на водещата комисия, комисията по земеделие, 18 е март. Агри не би могла да отчете нашето становище, ако не го приемем днес и го гласуваме през февруари окончателно в нашата комисия. Господин Боис, да. Извинете. Просто погледнах сега досието. Комисията по земеделие ще гласува на 30 или 31 март, доколкото видях. Крайният срок за докладите на докладчиците докладчика в основната комисия трябва да получи нашия доклад преди това, нашето становище преди това и преди това трябва да проведем гласуването. Разбрах, че комисията по околната среда няма други възможности, има единствено и само възможност за обсъждане и внасяне на изменения днес. Самата аз бях поставена в доста неудобното положение да подготвям проектоустановището само за два дни през миналата седмица. А това беше наистина една необичайна ситуация. Реших да работя по този начин – защото разбирам, че ситуацията е извънредна и необичайна. Господин Бойс, дали бих могъл да предложа Вие ще получите моето предложение по време на дебата. Аз ще го оставя пред вас но просто си мисля, че е добре да имаме малко допълнително време след 6 часа, защото след като водещата комисия гласува на 31 март, не разбирам защо ние не можем да гласувам на 16 март, така ще имаме достатъчно време да представим нашите изменения, съответно да представим нашето становище на водещата комисия. When we have all the amendments in English. Когато получим всичките изменения на английски, тогава ще можем да сме готови още утре. Господин Джаксън? Утре в 12 часа по обяд. Не съм много сигурна. Така, чувате ли ме всички добре? Мисля си, че утре ще бъде по-добре. Но тази комисия би трябвало да възрази защото ние не сме водещата комисия. Знам, че хуманното отношение към животните се отнася към компетенциите на комисията по земеделието. Но ние сме комисията, която говоря за изпитванията и опитите с животни. Но когато разгледаме член 2 на документа, по който докладчик е госпожа Морко, там се казва, че директивата не се отнася до практиките, отнасящи се към животновътството т.е. тогава фактически този документ не се отнася към компетенциите на Комисията по земеделието, а ние сме комисия, която отговаря за тези теми. И защо тогава водещата комисия, комисията по земеделие, когато ние трябва да сме отговорната водещата комисия. Мисля си, че трябва да поставим а, това като въпрос и възражение в писмо до председателя на парламента. И също така трябва да възразим срещу това, че а, сме поставени в а, толкова е, толкова сложно положение и да нямаме никакво време за внасяне изменения. Мисля се, че минимума, който трябва да поискаме е да се удължи крайния срок. Бих искала да ви помоля, господин председател, дали бихте могли с координаторите и с лидерите на другите групи да напишете писмо до председателя на парламента, и да кажете, че е била направена грешка при разпределението на задачите. И мисля, че когато новият парламент започне работа, да можем да гарантираме, че правилните доклади се изпращат на правилните комисии. Благодаря ви. Абсолютно сте права, госпожо Джаксън. Но това да си прав и другите хора да признаят, че си прав, са две различни неща. Председателят на Комисията по околна среда помоли за засилено сътрудничество, но това беше отхвърлено. За това действаме по тази процедура и можем да действаме както вие предлагате, но едва ли ще постигнем нещо. Мисля си, че сте права за това, че този доклад беше възложен на Комисията по замеделие, но просто това е факт. Надявам се, че следващият парламент ще успее да се справи с тези въпроси по по-добър начин, но не знам дали отлагането сега е правилното решение, защото вече решението е взето и трябва да се съгласим с това. Можем ли да се съгласим с крайния срок утре 12 по обяд? Госпожа Мурко, заповядайте. Виждам, че всички са съгласни. Благодаря. Мисля си, че това беше разумно предложение. Въпреки, че съм съгласна, че този доклад наистина би трябвало да бъде възложен на нашата комисия, но председателският съвет реши по този начин, за който всички знаем, Бих искала да представя моето проекто становище. Беше крайно време да бъде преразгледана старата директива, която беше прията през 86-та година. Госпожа Джексън беше докладчик. Доколкото знам, тя беше сред онези, които още само 10 години след това поиска преразглеждане на тази директива. Това предложение на комисията цели хармонизиране на законодателството в Европа и разглежда хуманното отношение към животните в контекста на експериментите. Изричната цел – е да се насърчават альтернативни варианти на изпитванията на животни, да се използва заместване, подобряване и намаляване на използването на животни в научни процедури. Това е основата на тази директива. Задължителното използване на тези методи, свързвани с заместване, намаляване и подобряване на изпитванията, ще доведат до по-добро прилагане на разпоредбите в директивата от 86-та година. Също така въвежда се горна граница на допустимото страдание болка по време на експериментите. Процедурите, причиняващи сериозно страдание на животните, не трябва да се разрешават. Тоест, директивата си поставя няколко цели – Като автор на проектостановището, много сериозно приветствам предложението на комисията. То съдържа разпоредби, които подобряват благополучат на животните, използва се стриктна регламентация в съответствие с международно възприятие принцип на добрата наука. Предложението отговаря на много проблеми, свързани с защитата на животните, използвани за научни експериментални цели. Приветствам разширяването на приложното поле на директивата, в която се говори за животни, които могат да изпитват Болка и чувства и също така се говори за безгръбначни. Говори се също за хуманите методи за убиване на животните в контекста на тази директива, на тази проектодиректива и това също трябва да се приветства. Един от решаващите моменти е, че използване на нечовекоподобни примати ще доведе до пълна забрана на използването за научни цели на някои примати. Що се отнася до приматите от типа F1, включително и децата на приматите, които са били заловени сред дивата природа, е много важно и от етична гледна точка и от гледна точка на опазване на дивата природа. Според мен тази разпоредба ще намали и жестокостта и също така намалението на популациите на приматите, живеещи в, дива, в условията на дива природа. За разлика от комисията, изключението от правилата не са приемливи за нас. Например, в член 15 ние смятаме, че това изключение ще позволи да се провеждат лабораторни експерименти с тези силно застрашени биологични видове, особено що се отнася до големите маймуни то смятам, че това предложение трябва да бъде заличено. И това ще отговаря на ангажиментите вече изрично заявени в директивата от 86-та година забраната или частичната забрана за използването на големите приемати вече е въведена в редица държави членки и бързото хармонизиране в цяла Европа е според нас абсолютно възможно. Предложението не виждаме упростяване на процедурите. Липсват критерии за класифициране на процедурите. И предлагаме нов анекс за класификацията на сериозността или по-скоро степента на причиненото страдание. Ние обсъждахме в края на седмицата този въпрос и установихме, че вече са предприяти някои действия, така че включването на класификацията за сериозността на причиненото страдание възоснова на указанията, приети от Швейцария, би било един временен подход и този подход би внесъл объркване в тези държави членки, в които вече има такава категоризация или класификация. бих искала да ви помоля за вашето разбиране. Аз предложих този текст, ние подготвихме този анекс, защото, както казах, това ще бъде едно дублиране на дейността в Европейски съюз и няма да бъде поне за този момент полезно. Разбрах, че след 18 месеца категоризацията или класификацията ще бъде готова за всички държави членки. Искам да подчертая също принципа на етичния преглед и разрешаване в четвърта глава на предложението. Ние смятаме, че това е същностна характеристика на документа. Знаем, че етичните прегледи вече се използват в редица държави членки, в 21 държави членки Тези прегледи обаче трябва да бъдат неотменна част на процеса на издаване на разрешителни. Тоест необходимо е наистина етичните аспекти да бъдат отчетени. Необходимо е да се направи оценка на съотношението между вредата и ползата, т.е. какви вреди нанесени на животните отговарят на ползата, която тези изследвания ще донесат на хората. Също така важно е да има интроспективна оценка. И разбира се, трябва да се отчита принципа за заместване, намаляване и намаляване също така на броя на животните, използвани за експериментите. Нашият екип също така смята, че трябва поне една проверка годишно да се провежда без предварително За Затова предложих изменение, с което се цели въвеждането на инспекторат или инспекторска служба на ниво Европейски съюз. Така че такива инспектори от този общо европейски орган ще могат да извършват проверки с цел да гарантират това, че че правилата и нормите се прилагат по един и същ начин във всички държави членки. Според мен, прозрачността е един от важните принципи, които трябва да се укрепват. Знаем, че в университетите се извършват много фундаментални изследвания и експериментите в такива университетски центрове обикновено не са толкова прозрачни, колкото в други научно-изследователски центрове. Сега имаме възможността да въведем този принцип за прозрачност като задължителен. Също е така отчитане за констатациите и най-вече нарушенията на тази директива Отчетите за тези нарушения трябва да се публикуват. Добре, разбираме, че е необходимо да има поверителност на данните и част от предложението се занимава с този въпрос. Ние се придържаме към този принцип. Но бихме искали да се провеждат по-малко опити с животни, когато има възможности да се извършват експерименти с същата цел, без да се използват животни. Така че обменът на данни и резултати, постигнати при други експерименти, би трябвало по принцип нещо, което да доведе до намаляване на необходимостта да се провеждат опити с животни. отговор на въпроса какво ние, Комисията по околната среда, можем да направим, за да укрепим още повече предложението на Комисията, ще кажа. Ние предлагаме няколко изменения с цел укрепване на приложното поле на новия документ и трябва да сме подготвени към това да създадем условия, в които науката да процъфтява и в същината на законодателството трябва да бъде принципа, че трябва да бъдат намалени колкото се може повече опитите с животни. Благодаря, госпожо Муко. На моя списък са се записали множество желащи да се изказват. И първо ще дам думата на а, господин Хопенштед като представител на НП. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искал да кажа, че а, процедурата, която а, а, приемаме тук, би могла да бъде фатална. А, тази сутрин в 11 часа аз получих документа на госпожа а, Мурко и крайният срок е определен за 18 часа. Той беше отложен за утре, което ще ни помогне до известна степен, но, но ние не, не работим само за себе си самоцелно. Ние работим също така и за обществеността, за промишлеността, за изследователския сектор и когато те е, е, разберат и видят в какви кратки срокове разработваме една такава важна тема, бихме... Мисля, че няма да бъде добре, просто исках да го кажа, защото това може да се направи и до края на 2009 и през 2010 година. Аз самия приветствам изменението на, на директивата ще подам моето положение за, предложение за изменение първо на немски в посочения срок. Е, и до края на седмицата ще ги представя и на английски. Няма да се спирам на отделните предложения за изменения. Мисля да го направя, когато ги съберем всички и тогава ще а, е, говорим всички заедно за това, което изложи госпожа а, е, Мурко. А, е, пак искам да повторя, че аз приветствам изменението на тази стара директива, защото защитата на животните от 86-та година насам доста напредна и се разви. И аз като дългогодишен ветеринарен лекар съм натрупал доста опит в тази област. Тоест, адаптирането е необходимо а, освен това, в директивата трябва да бъдат взети предвид а, и а, съвременните достижения в областта на а, защитата на животните. А, трябва също така да, да се включат а, и съответните альтернативни методи за защита на животните. Тук изключително голяма роля играе обучението на а, служителите. А, не знам дали някой си е направил а, труда да да погледне в лабораториите на медицинските университети и следователски лаборатории и да види колко а, добри какви професионалисти а, работят там. Ако някой си беше направил труда да направи това, щеше да а, се изпълни с голямо уважение към а, работещите в тези лаборатории. Високото ниво на защитата на животните трябва би трябвало да а, е, отрази интереса към а, е, възможно най-високо качество на изследователската работа. Мисля, че всеки от нас очаква това като, като, като пациент. Всички е, разпоредби следователно би трябвало да почиват на солидни изследователски резултати и не трябва да съдържат такива излишни пречки за е, едно солидно медицинско изследване. Е, аз подкрепям предложението да се използват доколкото е възможно альтернативи на опитите с животни, а там, където в момента не са на лице такива альтернативи, да се остави възможност те да бъдат добавени, защото ние не знаем какво ще се случи а, утре. Също така излишната бюрокрация, която ние с лекарка а, създаваме, трябва да, трябва да бъде премахната без това да води до компромиси при защитата на животните, защото а, а, а, има много пациенти, които спешно се нуждаят от а, иновативни методи за лечение. А, би трябвало да предвидим един етичен процес за издаване на разрешителни лицензи, без да претоварваме излишно целия процес за издаване на разрешителни за използване на лекарства и медикаменти. Тази директива трябва да доведе до съответното хармонизиране на законодателство в отделните страни членки, за да не се доведе до излишно изкривяване на конкуренцията в, на вътрешноевропейския пазар. защото тази директива ще бъде засегната една цяла индустрия и също така и научно-изследователската работа и това трябва също да бъде взето предвид. Аз смятам, че това предложение ще послужи за, за създаване на административни разпоредби в е, страните членки, е, които да влязат в сила в областта на защита на животните във всички страни членки. Е, и по този начин ще бъде създадена една единна е, правна рамка по отношение на защитата на животните. Аз приветствам тази инициатива. Не искам да се спирам на въпроса за е, приматите. От документа става ясно, и нали, тук, тук се спомена от всякакви диви, диви животни и така нататък, това отдавна е, е забранено. а, могат да се използват единствено животни от поколение F1 или F2, отгледани в а, лаборатории. А, а, а. Тоест, а, а, Европа през последните години направи наистина много за подобряване на а, изследователските лаборатории и институти. Сигурен съм, че ние не искаме да създаваме затруднения в това отношение. Мисля, че е, в Европа всички области на медицинското изследване, университети, изследователски лаборатории, е, е, предприятия, които се занимават с биотехнологии, използват достиженията на научно-изследователските институти, всичко това не е отразено достатъчно добре по отношение на иновативните технологии. Пак повтарям това, измененията в директивата трябва да допренесат за развитие на иновативните методи, те трябва да бъдат включени и да подобрят условията в Европа за научни изследвания. Мисля, че по този начин ние ще зададем един световен стандарт, който може да бъде последван от други. Ако ограничим нашите много стрикни разпоредби единствено върху Европа, ще се създадем условия за това опитите с животни да се извършват извън рамките на Европа, което не е а, наша цел. И вече беше казано, че а, имаме нужда от разработката на надежни альтернативни методи. А, а, науката трябва да положи съответните усилия, но тя а, е заинтересована от условията, които ние ще създадем. А, защото всички, които се интересуват от тази област, ще, ще знаят, че опитите с животни са изключително скъпо струващи и фармацевтичната промишленост с удоволствие ще използват други альтернативни е, методи. В миналото, когато се провеждаха изследвания за ШАП, се използваха всякакви възможни е, части от животни. И тогава изследванията започнаха да се правят с а, е, клетки от а, е, а, е, хамстери, бебета, т.е. не с, с, с животни, а с клетки, клетъчни култури от хамстери. Аз ще ви помоля да разгледате моите предложения за изменения. Мисля, че е, трябва да вземем преди всички критерии, не само от областта на защитата на животните, но и е, такива критерии, които са от значение за изследователската работа. И мисля, че така успях да обобщя всичко, което искам да представя, което, което представям с моите предложения за изменение. Добре, благодаря ви, господин Хопенштед. Госпожа Ферер, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Аз ще бъда много по-кратка. Мисля, че всички сме на едно мнение, кога по отношение това, че е, задължително трябва да, из, да преработим тази директива, която вече е не повече от 20 години. Въпросът е много деликатен, защото опитите с животни а, предизвикват много чувства, както у нас самите, така и сред а, всички граждани. А, ние а, сме изключително заинтересовани от ограничаването на опити с животни, най-вече с примати, но абстрах, абстрахирайки се от тези чувства, трябва да кажем, че е добре да разгледаме е, нещата малко по-хладнокръвно и не можем да. Е, не можем да твърдим, че е, европейските изследователи извършват опити с животни само защото това им доставя удоволствие и, или че извършват опити само с е, примати някои опити с животни е, за болести като спин а, а, или Паркинсон, примерно, не са възможни без опитите с животни. А, трябва да обмислим и нещо друго. Когато правим а, предложения за ограничаване, трябва да видим какви ще бъдат последиците за науката. А, а, трябва да вземем. А, Предвид всичко това, аз, за съжаление, не познавам достатъчно добре тази сфера, но към аз се обърнаха множество европейски лаборатории, които се изплашиха е, от решението, което ние евентуално ще вземем е, и се изплаших от това, че това ще бъдат евентуално решения, които ще ограничат европейската наука и следователската дейност в Европа. Както каза преждеговорившия, трябва да вземем а, предвид последиците, които това ще има за науката и трябва да предотвратим изнасянето на опити с животни в а, други а, държави, заради това, защото там разпоредбите не са толкова стрикни, колкото в Европейския съюз. Никой от нас не иска да а, измъчва животните, никой не иска да задължително да извършва опити с животни, но все пак опитите с животни в някои области са необходими. Бихме искали да направим разпоредбите по-строги, но не бихме искали да се откажем от здравия разум. Благодаря, госпожо Ферера. Госпожа Картика Йота, благодаря господин председател. Благодаря и на госпожа Муркъл за обясненията. Аз намирам, че вашия доклад е много важен и в правилната посока. Ние би трябвало като комисия да бъдем водеща комисия. При дебата се очертаха няколко основни въпроса. Важно е да има задължителни цели по отношение на ограничаването на тестовете с животни. И а, ако те са на лице, ако те вече са регламентирани, би трябвало при всички положения да се опираме на едни такива ограничения, задължителни ограничения. 12 милиона животни се използват при е, изследвания можем да кажем дори, че се злоупотребява с тези животни по време на изследванията. Да, всичките тези тестове, изследвания трябва да бъдат ограничени. И независимо от това, че до някъде нещата са регламентирани в посока ограничаване, броят на тези изследвания с животни не само, че не набрева, той дори нараства в определени сфери. Не бива да действаме на основата на протекционизма, когато се обменя информация, когато се обменя данни, бихме могли да допринесем за намаляване на броя на изследванията. Да, госпожо Мърко, като цяло можем да кажем, че докладът ви е добър. От е, името на Обединената левица мога да ви е, поздравя и действително бихме могли да включим и изказвания и резултати от е, изследвания, извършени от различни организации. Признавам си, че съм доста потиснат от това, което казаха колегите, но госпожа Ферера наистина малко ме разведри, защото тя предложи много здравомислещ подход и като британски консерватор, наистина много приятно съм изненадна от това. Аз наистина бях докладчих по директивата 86-та година. Тогава бях дете. Но след това аз съзрях и тъй като много често пътува с пакетни пътувания, разбрах, че е много лошо с теб да си правят експеримент, било ако си турист, било ако си животно. И така минаха 23 години. Видях как се развиваше тази директива. От време на време задавах въпроси за тази директива. И комисията не предприемаше особено сериозно мерки. И когато те се оплакваха, както в преамбюла на тази директива, за неравномерността при изпълнението. Аз не знаех какво те имат предвид, защото знам, че някои държави членки предприяха мерки, прилагайки всички възможни а, мерки, а някои страни се ограничиха само с, с това, което се предписва в директивата, но такъв е живота. Някои държави могат да а, надхвърлят това, което пише в директивата, а има държави, които се а, придържат стрикно към буквата на директивата. И, ком... и ситуацията не е точно такава, каквато комисията описва в обяснението на мотивите. Някои държави членки, като например Люксембург, изобщо не са направили нищо по тази директива и не са променили своите практики. По въпроса за нашите взаимоотношения с Комисията по земеделието, ако тази комисия изобщо вземе под, под внимание нашите изменения, то това ще бъде историческо събитие по въпроса за прибързаните решения, аз говоря английски. Но много от хората, които участват в този дебат и участват в дискусията и внасят изменения, техният роден език не е английски и на тях им е сложно да подготвят изменения на английски. Аз се чудя как те се съгласят съгласяват с това, защото ако аз не бях англичанка, аз щях да вдигна страхотен шум по този въпрос. Вие трябва да възразявате, защото по този начин се правят спънки пред вашата възможност да внасяте изменения. И смятам, че това, което става, е погрешно. Докладчикът в Комисията по замеделие не е не се е разбързал чак толкова, така че няма смисъл да се бърза чак толкова много с първото четене. Докладчикът от Комисията по земеделие смята, че ще бъде избран в Камерата на общините в Британския парламент. Е разумен човек всъщност. По въпроса за който говореше госпожа Ферера за опитите с приматите и маймуните. Откровенно казвам, смятам, че госпожа Моко, която иначе много уважавам, в този аспект е абсолютно а, на погрешна позиция. Мисля, че не трябва чак толкова да съгласяваме с комисията, особено когато става дума за възможното използване на големите маймуни или нечовекоподобните примати. Не, не, моля ви се, не го приемете лично, госпожо Мурко. Вашият екип казва, че ако ви отивате на лекар и ви кажат, че е установено, че се намирате на ранните стадии на заболяването на Алцхаймер и че докторът знае за някои нови лекарства, които той не би препоръчал на никого от екипа на госпожа Мурко, защото тези лекарства не са били изпитани върху големи маймуни или нечовекоподобни примати. И точно това гласи изменението на госпожа Мурко. Тя казва, че не трябва да има изследвания, които да разчитат на опити с примати или маймуни, въпреки че има много хиляди пациенти в Европейския съюз и в цял свят, които са в отчаяние, които живеят мъчителен живот. А лекарствата, които могат да им помогнат, могат да бъдат разработени, прияти и пуснати на пазара, само ако са били изпитани върху примати. Самата аз съм болна от Паркинсън. Ръцете ми непрекъснато треперят, но аз мога да работя, защото използвам лекарство, което е било пуснато на пазара след като е било изпитано върху примати. И аз мога да играя дори голф дори така играе, че всички са, са потресени. Обаче, какво ще кажете на тези хора? Ние в Европейския парламент гласувахме по едно становище, в което се предлага в Европа да има забрана за изпитвания върху нечовекоподобни примати, защото много ни мъчно за тези нещастни животни в лабораториите. Но кой е по-важен за вас? Хората или маймуните? Мисля, че тази директива, предложена от комисията, има някои проблеми, някои недостатъци, но като цяло тя успява да постигне правилния баланс в този конкретен аспект, що се отнася до големите маймуни и приматите. Големите маймуните не се използват в Обединеното кралство и в редица държави членки на Европейския съюз изобщо, а директивата запазва възможността те да бъдат използвани – в някои случаи на пандемии, които могат да изникнат. И какво ще случи, ако избухнат такива пандемии? Тогава няма да може да се използват маймуни или примати и милиони хора ще загинат, ще умрат. И последното. Когато говорим за инспекциите, възхищавам се от подход на госпожа Мухо, който е подобен на подхода на Камикадзе, защото тя прави това, което аз се опитвах да правя с екологичните инспекции. Пожелавам ви успех в това начинание. Наистина, ако имате една много силно предписваща директива, то комисията обикновено се сблъсква с затруднения с това тази директива да започне да се използвате. И имате тогава дилема дали ще разчитате на държавите членки, които да изпращат доклади, кое, нещо, което те няма да направят. Ще им изпратите ли инспектори или ще изобретите инспектората, който а, ще, ще срещне сериозна съпротива от страна на държавите членки. Така че се възхищавам на госпожа Мурко за това, че поставя на дневен ред този въпрос. И последното, което ще каже господин Хапенштед, каза, че той с нетърпение очаква по-нататъчно обсъждане на измененията. Но аз разбрах, че това е последното ни обсъждане по този въпрос. Повече няма да обсъждаме измененията. И това е също нещо, което е голяма грешка. И аз няма да мога да бъда тук. Може би ще отида да играя голф, наистина. Благодаря ви. Dank u wel, mevrouw Jackson. Dan... Благодаря, госпожо Чексън. Госпожа Гростет има думата. Благодаря ви, господин председател. Поисках е, думата, тъй като съм докладчик е, в Комисията по промишлеността по тази тема. Моите предложения до голяма степен съвпадат с тези на госпожа Джексън. Хубаво е при тази дискусия да се придържаме към истината. 12 милиона животни се използват при тестове, при е, изпитвания през 2006 година в държавите членки. Като имаме предвид и това, че научната изследователската дейност нараства, тогава не Избежно ще направим заключението, че броят на тестовете също нараства, съответно се увеличава и броят на животните, които се използват. Сега, основният е, момент в нашата дискусия е, е, са изпитванията с примати. Най-добре би било естествено да се потърси някакво альтернативно решение – но ние знаем, че не винаги са възможни такива альтернативни решения. Госпожа Ферейра вече спомена за това, че когато става дума за е, е, не, нервно-генеративни заболявания, Паркинсън, е, когато става дума за спин, когато става дума за Алцхаймер, може би би трябвало все пак да разрешим използването на примати при изпитванията. Бих желала да предпазя Комисията за околна среда от една такава политика, която забранява използването на второ поколение примати при научните изследвания и изпитанията, защото вредата при едно такова използване на примати второ поколение не е доказана. Но е, твърди се, че когато е, животните вече са социализирани, така да се каже, тогава те не би трябвало да служат като опитни животни. Тогава на първо място се поставя тяхното здраве, тяхното е, добро състояние. Важно е животното, с което се извършва изпитанието, да не страда. От самото начало да се използват е, методи технологии, които не причиняват страдания на животните, за да се извършват изпитанията по един безполе, е, безболезен начин за самите животни. Ето защо ние определяме норми за Европа. Говорим за изпитанията тук, на територията на Европейския съюз. Ако изпитанията не се извършват в Европа, в Азия, ние не можем да извършим никакъв контрол и не можем да налагаме никакви стандарти и норми, свързани с състоянието на животните и тяхното третиране. Така че Нашата задача е да регламентираме провеждането на изпитания с животни тук в Европа и след това да следим за изпълнението, за прилагането на регламентите на разпоредбите, които сме приели. И така, Ако имаме систематичен е, подход, който се основава на задължителните изисквания, тогава бихме могли да кажем само примати от второ поколение биха могли да се използват при тези изпитания, но това ще означава, че нашите изследвания, нашите изпитания вече ще е, продължават много по-дълго и че ние няма да можем да се конкурираме с Америка и с Япония, както и с други страни. В е, изпитанията се използват по-малко мъжки животни, отколкото е, женски животни. Освен това трябва да имаме предвид и начина по който се умъртвяват животните в определени случаи. Той също би трябвало да бъде точно регламентиран и да въведем съответните забрани или задължителни изисквания. В никакъв случай не бива да изпускаме от очи и административните пречки и бариери във връзка с използването на животни, които напускат така, наша територия, които тръгват на някъде към Сингапур, Китай и така нататък. И които очевидно са подложени на едно съвсем друго третиране. Приматите би трябвало да се равняват на не повече от 0,1% е, в рамките на тези медицински е, изследвания и изпитанията на определени медикаменти, но е, аз мятам, че става дума наистина за ограничен брой изследвания, които са абсолютно необходими и би трябвало да помислим. Благодаря на госпожа Кръстет. Да, имаме един сериозен дебат и в миналото също сме имали този дебат, например, когато разглеждахме козметичните продукти и много успешния опит на парламента да осигури постепенното прекратяване на опити с животни за козметичните продукти. Обаче сега имаме една друга тема, защото става дума за лекарствени средства. С козметичните продукти можехме да кажем добре. Ако в крайна сметка не може да произведете ново поколение червила без опити с животни, ние просто ви казваме, не ги произвеждайте тези червила. Можехме да кажем, че ако не можем да имаме риска опитите с животни да бъдат пренесени извън Европейския съюз, то ние ще имаме по-скоро ограничения за пласирането на пазара, а не ограничения за изследванията. Но това беше за козметичните продукти. С лекарствените средства не е възможно да се каже, че ако не го позволим тук, всичко ще бъде изнесено в други страни и в такива случаи ние ще спрем вноса на лекарствени средства, които са били одобрени извън Европейския съюз. Ние не можем да забраним вноса им в Европейския съюз по всички причини, които тук бяха изложени. Защото по този начин бихме лишили пациентите в Европейския съюз от техните права. Така че проблемът в момента е много по-сложен. Мисля си, че всички сме съгласни, че искаме да бъде постигнато намаление в броя опити с животни. Да, ние знаем това, всички сме съгласни. Всички сме съгласни също, че искаме да имаме по-стрикни норми за хуманно отношение към животните, включително и животните, с които се извършват опити. Тези опити, разбира се, както чухме, се извършват основно с мишки и плъхове и това не привлича същото съчувствие, както когато става дума за примати. Приматите са по-близо до нас. За това има повече емоции и също така точно за това има и научна необходимост те да бъдат използвани като опитни животни. В нашите изявления на парламента ние ясно заявявахме, че ние не искаме да има изпитвания с големи маймуни. Не искаме също така да бъдат изтръгвани животните от условията на дивата природа с цел да бъдат извършвани опити с тях. Мисля, че последния път, когато тези животни са били използвани за опити в моята страна е било през 30-те години. И никога не е имало голямо мащабно използване на големите маймуни. Въпросът за животните изловени в естествени условия също така не предизвиква никакви спорове. Ако искаме обаче да намалим броя на животните, върху които се извършват опити, трябва също така да отговорим на въпроса, който се задава от учените, фармацевтичните фирми и т.н. Какво показват доказателствата от гледна точка на репродуктивната способност на второто поколение или третото поколение животни, които не са на свобода. Отговорът е, че може би има намаляване на тази способност, но ако е така, трябва да сме наясно с поредица въпроси. Когато съм имал възможност да посетя центрове, в които се извършват опити с животни. Мисля, че двете основни неща, които ви впечатляват и които трябва да бъдат част от всяко едно европейско законодателство, то това е следното. Първо, абсолютни критерии за хуманното отношение към животните. Това трябва да бъде неотклонен принцип, за това говореше и Франсуаз Горостет. И аз съм виждал и добра практика, и съм виждал не толкова добра практика в това отношение. И по същия начин добра практика е за фирмите, извършващи изследвания, да имат независими проверки при извършването на подобни проучвания. Може би точно това трябва да включим в предлаганата проекто, директива, така че трябва да има независима проверка и независимо разрешение да се извършват опити с животни, но и възможност да бъде успорвано това, възможност за успорване на възражение, дали забраната за извършване на тези опити. Разбира се, трябва да продължаваме да оказваме натиск върху изследователските фирми, научните среди, институтите, университетите да се стремят да търсят и намират альтернативи на опитите с животни. Това правихме и що се отнася до козметичните продукти. Мисля си, че трябва да продължаваме с нашия натиск. В случая с козметичните продукти фирмите наистина приеха предизвикателството и работиха и с Европейската комисия, и с други органи за това да се намерят альтернативи. Мисля си, че трябва да продължим по същия път. И има още един въпрос. Чухме от представителя на комисията, че се говори за клинични заболявания, които значително влушават човешкото здраве. Мисля, че това означава изследвания за диабет, репродуктивно здраве. Аз знам каква е дефиницията на клиничните заболявания, застрашаващи живота или силно влушаващи качеството на живота. Например, диабета е определено може да се каже, че не застрашава живота, но със сигурност значително влушава качеството на живот. Така че трябва да имаме различни категории и може би това по някакъв начин ще реши проблемите, които се поставят с основание. И накрая имаше много въпроси. Много въпроси продължават да витаят във въздуха. Трябва да гарантираме това, че директивата да предвижда прегледи и проверки, може би, на всеки пет години, за да се провери какви са резултатите, какво се случи, какво трябва да се направи. И тогава бъдещите парламенти ще могат също така да проверят доколко ефективно това законодателство и дали трябва да се приема ново законодателство. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Да, благодаря ви, госпожо председател. Наистина е, дискусията е много е, е интересна и много съществена, но същевременно ние все още не, не знаем какви са измененията на повечето от колегите. Наистина има нещо дискриминационно във факта, че би трябвало на всяка цена да представим измененията на английски, но за съжаление нищо не можем да променим. Ако това се беше слушало а, преди години, може би а, нямаше да се а, процедира в рамките на няколко седмици. Само по този начин а, или най-малкото няколко седмици щяхме да имаме, за да подготвим измененията. Аз самият съм работил а, в А, научно-изследователските центрове на два университета. Познавам колегите там, срещнах се с тях е, и зная, че е, те работят много коректно при изпитанията с е, животните. Всички сме на е, едно мнение, че не би трябвало да причиняваме страдания на животните, не би трябвало да ги умъртвяваме, независимо от това за какви цели се използват те, но все пак е, в едни определени, макар и много ограничени случаи, би трябвало това да се допуска. Особено когато става дума за е, големите бозайници в рамките на Европейския съюз, е, нещата стават по-сложни, но е, ако огледаме е, цифрите и сравним нещата с е, всичко това, което се е, коли, умъртвява, за да се използва като месо, след това за прехрана и сравним нещата с животните, които се използват при изпитанията с животни, ще видим, че е, положението не е чак толкова трагично. Важно е при всички положения в кои случаи ще се използват животни, когато става дума за е, генетични е, тестове, когато става дума за е, тестове необходими за е, хирургическите е, изпитания. Е, е, няма начин а, е, там да преустановим изпитанията с примати. Това би било катастрофално. А, е, би трябвало да очертаем много ясно случаите, в които а, могат да се използват а, примати. А, как точно трябва да се провеждат изследванията, доколко това е научно обосновано и оправдано и какви са а, категориите на третиране на животното в рамките на изпитанията. Така че в този случай би трябвало да регламентираме много ясно нещата. Е, сроковете от 5 години в е, връзка с е, хирургически персонал, оперативен персонал, според мен би трябвало да бъде преразгледан. Случаите, в които имаме различни професионални групи и различия между тях, би трябвало също да бъдат премислени много добре. Всичко това, е, надявам се, ще допринесе за една по-добра ситуация в това отношение в Европа. Господин Омер приключи. Благодаря му. А сега давам думата на следващия оратор. Благодаря ви, госпожо Морко, за много добрия доклад. Извинете, че закъснях и не успях да чуя уводното ви слово. Това, което чух, разбира се, беше това, което каза госпожа Джаксън. Бих искала да говоря за два от нейните коментари. Споделям нейната загриженост за необходимостта да се внасят изменения само на английски язик сметка. Обаче ние с години очаквахме това предложение и очевидно трябва да отчетем, че сроковете са наистина много кратки. Очевидно е необходимо много бързо преразглеждане на тази директива и се радвам, че комисията най-сетне внесе това предложение. Още нещо свързано с казаното от госпожа Джаксън. Я знам, че това е един деликатен въпрос за всички. Ние трябва да се откажем от мисленето, че има противоречие между опазването на човешкото здраве и защитата на животните. Животните далеч не винаги най-добре предсказват каква ще бъде реакцията на хората лабораториите в Обединеното кралство проверяваха въздействието на някои продукти върху хора, след като тези продукти са били изпитвани върху животни и някои от хората, които са участвали в изпитвания, почти умряха. Същото въжи и за козметични продукти, например, които са били използвани върху животни и реакцията е била негативна, докато за хората се оказа, че тези продукти са били безвредни. Има и много противоположни случаи. И резултатите като цяло са 50 на 50. С други думи, ако използвате едно и също изпитване два пъти, може да имате един път положителен резултат и следващия път е, отрицателен резултат. Смятам, че можем да видим тук един начин за насърчаване на альтернативите, благоприятни и за хората, и за животните. Има такива альтернативи, но ние трябва да ускорим изследванията на тези методи. Трябва да можем да ускорим процесите за потвърждаване на това, че тези альтернативни методи са подходящи. Господин Бойс правилно каза, че трябва да оказваме натиск с цел да се ускори прилагането на альтернативните методи, обаче в сегашния текст на комисията няма достатъчен натиск или стимули за разработването и внедряването на тези альтернативни методи, така че наша задача е наистина да ускорим внедряването на тези методи. Ще предложа изменение за това да бъдат създадени не само центрове за изследване на альтернативните методи, но, но да има и един общоевропейски координационен център за альтернативни методи. 12 милиона животни, използвани за опити през 2005 година, по-голямата си част се използваха биомедицински и ветеринарни изследвания. И прилагането на принципа за заместване, намаляване и по-голяма ефективност на експериментите определено за да бъдат те приложени на практика, имаме нужда от един общо европейски координационен център. Тези три основни принципа трябва да се прилагат към всички процедури с използване на животни и за това предлагам да създаде този Европейски център за изследвания и альтернативни методи, който ще насърчава разработването и внедряването на альтернативни методи. Този център ще координира предварителната проверка и проверката на предлаганите альтернативни методи. А той ще бъде един форум за заинтересованите страни, като цяло ще ускорява потвърждаването и проверката на валидността на предлаганите альтернативни методи, така че те да могат да бъдат прилагани колко се може по-скоро в практиката. Благодаря ви. Ja, dank u wel. Dan tenslotte mevrouw Dagmar Dank, Госпожа Благодаря ви, господин председател Всъщност не би трябвало да взимам думата, но просто не мога да издържа, защото все още гълто ми не се е оправило достатъчно добре. Знаете, че от е, около 15 години или от малко повече от 15 години се боря за това да бъдат забранени опитите с животни за целите на козметичната промишленост. Е, И има обаче голямо значение за какъв продукт става дума и има значение за какво се използват животните и опитите с тях. През всичките тези години съм казвала, че няма да засягам темата за опитите с животни, използвани за медицински цели. Няма да я засягам, защото не искам да изпадна в ситуацията ние тук да правим разлика, кога става дума за заболяване, което оправдава опитите с животни и кога става дума за недостатъчно сериозно заболяване, за което не си струва да се правят опити с животни. Аз не искам да водя дискусия за това какво застрашава живота на животните а, или просто влушава условията им на живот. Аз не искам да застана пред някоя организация на пациентите. А, и да им каже, вижте сега, вашите деца страдат от някакво заболяване, но ние ще ограничим опитите с животни. Това, от друга страна, обаче не означава, че опитите с животни могат да бъдат провеждани без всякакви ограничения, без заместване, намаляване и подобряване и без контрол. Аз съм съгласна, че можем да правим инспекции в Европейския съюз. Това е много хубаво, обаче е много наивно. Ние не успяваме да го направим дори при контрола на, при контрола на храните и това го знаем със сигурност, откакто говорихме е, за БСЕ а, и, и, и на, наивно да се смята, че можем да контролираме регулаториите. Принципът е добър, но нито една страна членка няма да даде пари за това. Мисля, че госпожа Мурко а, Да sage ich in der Става дума за заболявания, които ние се надяваме един ден да можем да лекуваме. ако успеем да провеждаме опитите инвитро, нека да го направим. Но мисля, че скоро няма да сме подготвени за такива инвитро опити. Докато дойде този момент на инвитро, на инвитро опитите, а, предлагам да ограничим колкото е възможно опитите с животни. Керолайн Лукас не беше в началото на дискусията и за това не чу, че че не става дума за това че е, предложенията за изменения са само на английски. Става дума за това, че ние трябва да правим нашите предложения на английски език. А, аз много съжалявам, че това предложение на комисията, с което разполагаме от ноември месец, не е разгледано по-рано, въпреки спора за правомощията на комисиите. Всички от тези, които са се интересували, биха могли да разгледат това предложение по, по-рано. Наистина е много жалко, че до сега не сме разгледали това предложение, въпреки всички конфликти за правомощия, което е, имаха. Трябва да си извлечем полука от това и трябва да след е, изборите да обърнем внимание на това, докъде са правомощите на отделните Е, комисия. Що се отнася до Европейския координационен център, мога да кажа следното. Дълго време се борих за ЕКФАМ и знам, че е изключително трудно да се намерят пари, да се натрупа достатъчно ноу-хау за самостоятелна разработка на альтернативи или за проверка на альтернативите, които се предлагат от промишлеността и от науката. Сега да създаваме един допълнителен европейски център, на мене ми се струва съвършено безсмислено. Това е най-сигурният път да убием всичко това, което са мислени. Ние трябва да подкрепим Екфарм. Нямам нищо против е, страхотното място в е, Италия, на което се намира той. Но трябва малко по-подробно и по-близо да се запознаем с това, с което се прави, е, с което се занимава ЕКФАМ. Непрекъснато се води дискуси за това колко има висок бюджет и така нататък. За нас обаче е много, много важно е следното. Ако действително искаме да се правят колкото може по-малко опити с животни при разработка на лекарства за лечение на различни заболявания, трябва да подкрепяме разработката на инвитро альтернативи. Няма да успеем веднага на 100%, но ако успеем на 50 или на 70%, това вече ще бъде достатъчно. За целта са ни необходими усилията на научно-изследователските центрове, на промишлеността и на Европейския съюз. Благодаря, благодаря, госпожо Ротбернт. Желая ви бързо да оздравеят вашите гласни струни. Починете си малко. По Изказаха се всички, които се бяха записали в списъка. Сега давам думата на представителя на комисията, госпожа Маркър. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за този силен дебат, както се изрази господин Бойс, и много богат дебат. Аз тук написах много бележки, когато слушах. Ще се постарая да отговоря на всичко, но за съжаление не в подробности. От самото начало ще кажа, че смятам, че дебатът в комисията сериозно отразява дебатът с заинтересованите страни, след като Европейската комисия внесе своето предложение и дебата вътре в самата Европейска комисия. Този дебат наистина е насочен към това да бъдат съчетани различни интереси в една директива и това е нашият основен интерес да засилим хуманното отношение към животните, но същевременно без да правим спънки за изследванията в Европа, да не вредим на пациентите и на фармацевтичния отрасъл защото не искаме фармацевтичните предприятия да бъдат изнесени извън Европа в страни, в които стандартите са значително по-низки. Как е да се потърси баланс между всичко това, разбира се, е сложен въпрос. В моят отговор бих посочила, че ние въведохме редица елементи, за да гарантираме засилването на хуманното отношение към животните. Хареса ми идеята задължително разрешение за всички проекти, свързани с опити и също така етичното измерение, което трябва да бъде включено във всички проверки разрешителни. Разбира се, това е тежест за отрасъл, за това също така се стремихме да, предлага, да прилагаме здравия разум и в определени случаи сме предвидели групови разрешителни и предвидихме възможността за презумпция за дадено разрешително, ако съответния орган за издаване на разрешителни не е реагирал в рамките на 30 дни. Разбира се, прозрачността ще бъде ключ при опред... ключова при определяне на съответствието. Ретроспективно, ретроспективната оценка на проектите също така трябва да бъде извършена и публикувана. Ако ми позволите, в допълнение към общите коментари бих искала да отговоря на няколко конкретни въпроси. Аз се постарах да запиша колкото се може повече, но предполагам, че ще имаме бъдеще възможност да обсъдим по-подробно всички тези въпроси. Имаше няколко бележки, свързани с забраната за използване на големи муни и постепенното прекратяване на опити с примати. Предложението на комисията предлага да има забрана за изследванията с големи маймуни, обаче не е разумно завинаги да се затваря вратата за всички възможни необходимо за изследвания. Аз се надявам, че няма да имаме ситуация, в която ще жертваме човешки животи, защото сме забранили определени изследвания с големи маймуни. Но нямаме изключение, имаме предпазна клауза и това е една различна ситуация. Тоест, ако ще трябва да се извършва изследване, то ще се извършва в изключителни обстоятелства, описани от директивата и ще се изисква разрешение от Европейската комисия. А това разрешение ще се получи само след извършване на процедура по комитология съвместно с Европейския парламент. По подобен начин редица оратори говореха за това, че трябва постепенно да бъде прекратено изпитването с използване на примати. Все още обаче не е възможно да дадем крайните срокове. Ние знаем, че тези изследвания още известно време ще са необходими. Ние правим всичко възможно да да осигурим ситуация, в която се използват все по-малко примати. Ние се стремим да ограничим приложното поле обхвата на изследванията и господин Бойс попита какво се подразбира под живото застрашаващи заболявания и заболявания, които значително влушават качеството на живот. Директивата няма а, такава дефиниция, но в редица европейска всички разпоредби има такива дефиниции. Ние даваме дефиниция на такива заболявания последния начин. Всяко заболяване, което има значително въздействие върху всекидневното функциониране и живот на пациента. Мисля, че тази дефиниция е достатъчно тясна, но и позволява достатъчно гъвкавост, нещо, което е необходимо в разглеждането от нас случаи. Имаше коментари, свързани с инспекциите и проверките. Директивата предвижда засилването на системата за проверки. по настояща по говорим за периодични инспекции. Това може да означава всичко. Веднъж на 5 години или 10 години. Сегашната предлаганата директива предлага инспекции да се извършват два пъти в годината и една, без предупред... една от тях е без предварително предупреждение. Тоест има възможности за европейски инспекции, които да проверяват националните инспекции. Аз не бих се съгласила с някои от изказалите, включително и госпожа Джаксън. Нека първо да видим как нещата работят. Да, може би... Може би наистина имаше се наложи да приложим атомната бомба, т.е. общо Европейската служба за инспекции и проверки. Имаше няколко коментара за критериите за класификацията или категоризацията няма да говоря в подробности, но искам да кажа само, че да, ние въведохме система за категоризация и, и в момента няма в директивата предложена точна категоризация, обаче трябва да подчертая две неща. Първо, в рамките на изследователската комисия има вече разбиране какво означава процедура свързана с много страдания и умерено страдание. И Европейската комисия състави експертна група, която ще следи прилагането на директивата и след това ще бъдем готови с преглед и процедура по комитология, за да дефинираме тези критерии по-ясно. Говореше се също така за необходимостта от обмен на данни като основно средство за намаляване на опитите с животни. Мисля си, че това вече е една тенденция, ясно видима в европейското законодателство. Това, например, е отразено в законодателството за пестицидите. Мисля си, че в секторното законодателство много ясно проличава тази тенденция. Да, осъзнавам, че наистина вече превиших времето си. Само ако ми позволите съвсем накратко за въпроса за преминаването към второ поколение. Чуха, че има подкрепа за предложението на Европейската комисия, но имаше също така и загриженост. Идеята на предложението на Европейската комисия – се отнася до няколко елемента. Ние се стремихме да отчетем тези елементи първо чрез предоставим стимули и натиск за преминаване към второ поколение, но също така имаме изискване държавите членки да предоставят отчетност за происхода на животните. И също така да отчетем и хуманното отношение към животните и съотношението между търсенето и предлагането. Крайните срокове за постепенното прекратяване, които бяха предложени от експертната група, в която бяха представени и представители на отрасъл, и представители на организации за защита на животните, показаха, че наистина е възможно да бъдат прекратени опитите с животни, които са били уловени в естествени условия. Може би тук да спра, разбира се, ние отчетохме новия призив от парламентарната комисия да се засили търсенето и одобряването на альтернативни методи, да има засилено сътрудничество и то да се предлага като процедура. Също така важно е да има национални референтни лаборатории, които да се координират от комисията в Европейската комисия. Не бих могли според мен да кажем, че е, КФАМ изцяло решава всички въпроси. Така че ние, независимо от това, смятаме, че ЕКФОМ наистина има важна координираща роля. И накрая ще кажа, че Европейската комисия в края на декември се отчете за изпълнението на ангажиментите ни пред парламента, що се отнася до резолюция на парламента от май и предприехме редица мерки с цел да засилим прозрачността на нашата дейност, свързан с методите на изпитвания и също така метода за проверка и потвърждение на валидността на изпитванията. Не бих, искал повече, не бих искала повече да отнемам от времето ви, обаче съм на разположение на всички, които биха искали да получат допълнителни обяснения или разяснения по въпроса. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега госпожа Джексън отново желая да вземе думата. Става дума за времето. Бих искала да попитам представителя на комисията какви са плановете на председателството и съвета. Кога те планират да проведат първото отчетене и мисля, че съгласието на първо четене би било много нежелателно. Все пак, какви са вижданията на съвет и председателството за конкретния срок? Имате думата. И оглеждах се дали има представители на съвета, но не видях. Трябва да кажа, че не знам. В този момент все още не започнахме обсъжданията в съвета. Мисля си, че тази седмица или следващата седмица те ще започнат. Ето тук да ми подават какво трябва да прочета. Да, има две заседания насрочени на експертната група, но все още не сме получили ясни указания от председателството, каква е степента на приоритетност на тази проектодиректива и очевидно ще се стремим към съгласие на първо четен. Господин председател, защо точно бързаме? Защо точно бързаме? Въпросът е задан госпожа Джаксън. Бързаме с това, защото не искаме да изгубим влиянието. Искаме да имаме все пак някакво влияние в нашето обсъждане с Комисията по земеделие. Това е причината. За това така бързаме. Но традиционно Комисията по земеделие ще направи това, което винаги са прави. Худ. Мефра Мойко, wilt u het debat afronden? Госпожо Мурко, дали бихте искали да приключите дебата? Бих искала да благодаря на всички изказали се. Ще използвам думите на колегата Боис като мото да продължаваме да оказваме натиск върху отрасла, за да можем да осигурим альтернативни методи, методи альтернативни на опитите с животни. Въпросът е как да го правим, как да оказваме този натиск. По-голямата част от днешния дебат може да бъде обобщена в две точки. По време на подготовката на становището се срещах с представителите на отрасъл и следователските центрове. И така, първият аспект е, че самият отрасъл се стреми много усърдно да намали или замести опитите с животни. Тъй като другите опитни методи са по-низко струващи, отколкото опитите с животни. Второто Необходимо е в законодателство да има извинете, няма нужда в законодателство да има стимули, защото самият отрасъл се стреми да изпълни принципите на заместване, намаляване и също така по-голямата ефективност на опитите. Мисля си, че всички сме съгласни, че имаме нужда от нови лекарства. Имаме нужда от резултатни изследвания, особено в сферата на медицината – обаче не сме съгласни за метода, който ще ни доведе до целта. Ние всички осъзнаваме усилията на фармацевтичния отрасъл и дейността на този отрасъл след 86-та година, обаче знаем от други сфери, например козметичния отрасъл, че европейското законодателство всъщност е пречило на ускоряването а, на отказа от опитите с животни. И а, наистина получихме някои идеи как а, това, което сме научили в една област, може да бъде прехвърлено като знание, когато става дума за друга област. Експериментите с примати са необходими. и въпросите на етиката и дори опазването на дивата природа, разбира се, са важни. Но в сравнение с целта разработването на нови лекарствени средства е по-важна дори от тези две съображения. А сега за етичния аспект. Всички сме чели много за еволюцията. Имаме също данни от изследвания сферата на еволюционната антропология и те показват, е, че и мозъка на приматите е еволюирал значително. Much more about social behavior. А също така ние знаем много за социалното поведение на нечовекоподобните примати, за тяхното за тяхното осъзнаване, за техните способности. Разбира се, те страдат от болка и от изолация. И този аспект днес не беше изтъкнат достатъчно силно. Има много етични съображения, които ограничават медицинските изследвания. Например, много по-добри лекарства ще бъдат разработени и внедрени, когато ще се развият изследванията с стволовите клетки. Но защо все още това не е постигнато? Защото има етични съображения. Ние като човечество сме разработили определени правила, норми и не искаме те да бъдат накърнявани в този случай. Разбира се, не става дума за едно и също, но просто се опитвам да обясня каква е моята концепция, която е в основата на моята позиция. В момента много повече, отколкото преди 100 години, можем да извършваме опити насочени към преодоляване на Алцхаймеровото заболяване и това е благодарение на опитите с примати. И начинът по който приматите се използват при опити много често е непоносим. Така че това беше за етичния аспект, но има и други аспекти – Ще спомена, че има две основни области на изпитвания. Лабораторни изследвания. И цял, цялостни стратегии за изпитване на нови лекарствени средства. Третата сфера експериментите, свързани с разнообразието, особено в неврологичните изследвания. We know cause extreme suffering. тези изследвания причиняват значително страдание и могат да включват внедряване, слагане на електроди в тялото на опитните животни. Много често това се нарича експеримент извинете, фундаментално изследване. И много често ние дори не знаем дали тези фундаментални изследвания ще доведат до някаква полза за човешкото здраве. Бих искала да посоча, че в момента вече има съвременни технологии на сканиране, които позволяват да се получават изображения на дейността на човешкия мозък без намеса, без използване на електроди. И това помага за лечението на много заболявания, невродегенеративни заболявания, увреждания на зрението, на слуха. През 2008 година в Европейския парламент имаше една конференция в и по време на тази среща се показваше, че и при мозъчното сканиране и при слагане на електроди за следене на мозъчната дейност се получават едни и същи данни. Защо трябва да се използват животни за тези опити, след като тези опити с електроди не са необходими? Искам да посоча, че приматите по време на редовната експериментална дейност се поставят обикновено а, на същата основа, както и кучетата. И когато се използват маймуни за експерименти, това се прави след като вече хиляди други животни, представители на по-ниши видове, вече са загинали в резултат от тези експерименти в Обединеното кралство се извършваха изпитвания за лекарство TGN 2042. То имаше необратими много болезни странични ефекти върху хората, които доброволно се подложиха на тези изпитвания. В, в лабораторни условия спрямо маймуните са прилагали дози, които са били 500 пъти по-големи, отколкото у нези приложени върху хора. И сега вече всички съгласни, че всичко това би могло да бъде избегнато, ако биха се използвали микродозите и микродозите са един от альтернативните методи, не само в чисто лабораторни условия инвитро, както правилно посочи госпожа, госпожа Род Бернт. Микродозата е една от възможностите. Ние се стремим да окажем натиск върху отрасъл, да използва не само експерименти, които се използват сега, но също така и да търси нови експериментални методи, които може би се прилагат в други сфери. Например, това въжи за микродозата. Госпожо Мурко, казва председателстващия, дали бих могъл да ви помоля да приключите с вашата твърде дълга реч? Да, последно изречение. Има широк спектър от мултидисциплинарни методи, които позволяват много точно проучване на възможното въздействие върху хората. Ще посоча, че ние не предлагаме да бъде постепенно прекратено използването на нечовекоподобни примати. Ние не предлагаме да се спрат изследванията в Европа. Ние се стремим да създадем условия, в които добрата наука може да процъфтява. Е, Uh, without uh, legislator incentives, Ако няма да имаме изследователски центрове, няма да можем да постигнем това, което искаме. Основното ни е послание, включително и по време на посещението ни на комисията, извинете, на център ЕКФАМ, ние разбрахме от тях, че те са разработили и са потвърдили альтернативни методи методи за изпитвания, но те не могат да ги използват на практика просто защото законодателят не си е свършил работата. А законодателят всъщност това сме ние, или поне сме едни от законодателите. И последно, в момента не се провеждат изпитвания в Европейския съюз върху големи маймуни, включително и що се отнася до Алцхаймер. И такива изследвания вече от много време не се провеждат. Не си представям как в случая с пандемията може изведнъж да се организират изпитвания с големи маймуни. 60 дни е срокът, който заема процедурата по комитология. И ако имаме пандемия, и ако имаме лекарствени средства, може би ние ще започнем да ги предлагаме пряко на пациентите, а не те първа да организираме лабораторни изпитвания. Поне аз така си представям нещата. Uh, uh, uh, my um, my uh, perception is. Смятам, че това е просто едно оправдание, защото второто обяснение, защо ще бъде необходима тази клауза в член 50, е, че ни има нужда от тази клауза за защита на застрашените видове, което е един твърде неубедителен довод. Призовавам членовете на тази комисия да осъзнаят, че имаме добра възможност да прекратим позорното продължаване на експерименти, които не са необходими. С това предложение и измененията, които ще внесем, ние оказваме натиск, ние извършваме придвижване в правилната посока. Без това ще закрепим съществуващото положение, а то не е добро. Благодаря ви. Мисъс Джексън. Госпожа Джаксън, само искам да уточня нещо и да коригирам нещо. Госпожа Мърко ни даде да разберем, че има някои експерименти, които са свързани с намеса в човешкото тяло и които също така се извършват спрямо приматите. Това не е вярно. Има лечение за Паркинсън и то се нарича дълбока стимулация на мозъка и това е въвеждане непосредствено в мозъка на вещество чрез инжекция. И това беше нещо, което беше изпробвано върху мен и трябва да кажа, че е много ефективно. Това са постоянни инжекции в мозъка на определено вещество и имаше презентация в Европейския парламент И видяхме как един човек, който изпробваше това върху друг човек, извинете, този върху когото се изпробваше, той просто щеше да умре на място. И аз мисля си, че трябва със скептицизъм да се отнасяме към някои неща, които казва госпожа Мурко. Бих искала още веднъж да благодаря на госпожа Фереро за това, че тя ме разведри. Dank u wel. Dan heb ik nu nog alleen een mededeling te doen over het. Eh, Благодаря ви. Е, с поглед върху часовника трябва да направя само още едно съобщение. 18 феврари, 12 часа, изтича крайния срок е, за измененията. И много ви моля, измененията на английски на 17 февруари ще бъде гласуването. В такъв случай трябва да се коригирам. Очевидно 9 е, февруари остава като крайен срок 18 часа, а 17 февруари гласуването. Приключваме с точка 5, точка 6, въпроса с искане за устен отговор от господин Дейвис е, във връзка с азиатските диви котки и тигри. Имате думата. Благодаря господин председател. Въпросът е, е представен в писмена форма, няма нужда да го повтарям, затова е, ще се радвам много да чуя сега отговора на комисията. От името на Европейската комисия господин Лантав, Юлиус Лантав има думата. Благодаря, господин председател. В е, въпроса се съдържат редица елементи. Аз ще се опитам да се спра на всички тях, доколкото е, имам тази възможност. Веднъж се поставя въпроса за незаконната търговия с диви азиатски тигри в каква степен се прилага законодателството и редица други въпроси и аспекти се съдържат в този е, въпрос. Ще ми позволите ли в началото да направя един кратък коментар? Търговията, международната търговия с тигри, продукти от тигри е забранена на основата на Конвенцията за защита на застрашените видове, животни и растения. И така, Що се отнася до лъва на тигри, той е забранен. Не на основата на международни е, спогадби или е, международното право, а на основата на националното законодателство в Китай. Това е положението. Трябва да напомним, че през юни 2007 година в Хага бе проведена конференция, която прие една резолюция, в която се отправя призив към всички да предприемат усилия за да противодействат на незаконната търговия, да събранят тази нелегална търговия, да интензивират международното сътрудничество. и да не се е, разрешава в бъдеще отглеждането на заловени тигри за търговски цели. Какво е направила комисията до този момент? Тя първо изрази подкрепа е, на декларацията от юни 2007 година, след което отправи призив към редица държави членки с е, информация, свързана с текста на резолюцията и комисията апелира държавите членки да започнат да прилагат тази е, резолюция. Освен това да се съберат и да обсъдят нещата заедно с Интерпал, с Организацията за защита на застрашените видове, с е, митническите органи и създадохме една е, международна група, е, в която има представители на Европейския съюз, на държавите членки и на споменатите вече организации. Конкретно в случая с Китай ние обсъдихме въпроса на двустранно равнище, но също и чрез ЦИТЕС в постоянния комитет през 2008 юли изслушахме доклада на Китай. През 2009 юли отново се предвижда една такава среща, на която Китай би трябвало да докладва за резултатите. Предстои конференция в е, е, Хага отново. А освен това предстои и е, семинар, който ще се проведе в Китай на тема регионално сътрудничество, прилагане на законодателството това е, ще бъде, тъй да се каже, повторение или по-скоро продължение на един семинар, който вече проведохме в Китай миналата година, така че и през тази година отново е, ще е, продължим работата, като ние всъщност финансираме провеждането на семинара. По отношение на незаконната търговия с тигри, тър... продукти от е, тигри, най-вече медицински, фармацевтични е, продукти. Там трябва да кажа, че продължаваме да работим. Престъпленията, свързани с е, диви животни, са форма на организирана престъпност. Това е следващия елемент от устното питане на депутата. 2008 година бе в това отношение много съществена, защото от 2008 е, година нататък е, вече имаме възможност на основата на един наказателен състав да предприемаме съответното наказателно преследване и да налагаме наказания за престъпление по отношение на защитените диви животни. Работим с, с споменатите вече международни организации, с Световния митнически съюз, с, с, с, с Интерпол, с ОНЕ. В момента заедно с сайта с осъществяваме един проект, е, който е кофинансиран и в момента точно е, провеждаме втората фаза. Е, средствата, които сме отпуснали, са в размер на 1 милион. Става дума и за подобряване на капацитета в тази сфера и за защита на а, птиците в а, Азия. Не знаех, не, че съществува толкова тясна връзка между някои европейски предприятия и е, азиатските диви тигри. Очевидно ще трябва да извършим проверка, да предвидим и съответните текстове да предвидим процедури за извършване на проверки, на инспекции и конвенциите, спогодбите в рамките на ОИСР, естествено, трябва да се прилагат и да се спазват съвсем точно. Тук ще приключа. Крис Девис има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз нямам. А, аз не се съмнявам, че комисията а, споделя желанието и стремежа на много депутати да защити тези застрашени видове. Сред нашите съграждани Тигърът също е животно свързано с много емоции. А, много хора твърдят, че е, е, Китай в момента се стреми да постигне целите по ЦИТЕС, но каква в крайна сметка е реакцията на Китай? Какво е впечатлението на комисията относно стремежа на Китай за постигане на тези цели? Действителният стремеж на Китай за постигане на тези цели а именно да ограничи търговията с тигри е, и продукти от тигри в е, страната. И какво прави комисията? Какви други мерки би могла да си представи комисията при по отношение на финансирането а, или по отношение на да, е, прилагането на защитата в международен мащаб, по отношение на намиране на, на подкрепа за а, резерватите, където тигрите да могат да бъдат защитени, за да не бъдат застрашавани повече. И какво би могъл да направи парламента още, за да подкрепи комисията в тези нейни усилия? Примерно, а, примерно като поставим темата на, а, още веднъж на политическо обсъждане. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Бернис Латвет има думата. Благодаря ви, господин председател, е, че мога да се изкажа като е, член на комисията. Тигрите са е, животно символ. Те трябва да бъдат те трябва да бъдат защитени. Има изключително много любители на котки, малки и големи котки. Искам да благодаря на неправителствените организации, които много активно работиха по този въпрос. Това е, е е, примерно на една организация в моя избирателен район, организация за е, изследване на околната среда, която много активно работи по този въпрос, на една индийска организация, която издаде една брошура по този въпрос Skinning the Cat се нарича тази брошура, която на английска е игра на дум и удиране на котките, нали, буквално преведено означава. Но, както казахме, положението действително е бедствено защото тиглите са защитени, тиглите измират и точно за това се радвам, че този въпрос беше включен в дневния ред. През миналите години имаше писмени изявления от наша страна, примерно през 2006 година. Някои от нас задаваха въпроси по тази тема към комисията и съвета, но бих искала да допълня въпросите на Крис Дейвис, първо по отношение на реакцията от страна на Китай. Експертите непрекъснато подчертават, че че е, е много важно да се запази забраната върху търговията с тигри и продукти от е, тигри е, и е, обръщат внимание на това, че е, не бива да се позволява повече съществуването на ферми за тигри. Съществуват в такива ферми живеят 45 000 тигри. А, кога, ако, разреш, ако се разреши легалната търговия, а, трябва да кажа, че а, този аргумент ще бъде безсмислен, защото след като се опитваме да изчистим търговията, да ограничим търговията, с съществуването на такива ферми ще се, ограничи, е, ще се отрази изключително отрицателно върху запазването на е, вида. Какво казва Китай по този въпрос? Разбира се, че Китай отговаря, че това е вътрешен е, въпрос но би трябвало с достатъчно смел да се, да се заяви, че би трябвало да се затворят фермите за тигри и да се забрани търговията с тигри и продукти от тигри някои се надяват някои се надяват, разбира се, тази забрана да бъде е, вдигната, защото е, съществува търговия е, с тигрите от е, тези ферми. Когато ние с е, моята колежка зададохме въпроса през 2007 година, е, комисията каза, че е предложила съответната помощ, но тази помощ не е била прията. Мисля, че а, Индия а, сега е едно място, на което да живеят тези живи, а, е, диви животни и бих искала да задам въпроса а, дали Европейския съюз възнамерява отново да отправи своето а, а, предложение за, а, за подкрепа, т.е. дали Европейския съюз да възнамерява да подкрепи а, предлагането, а, създаването на такова място за а, тигри е, в Индия, е, комисията възнамерява ли да е, създаде, да организира среща на върха с азиатските държави? мисля, че това би могло да бъде включено в страна на комисията в дискусията. има много други въпроси, които стоят на дневен ред, например за недостиг на храна. но все пък аз смятам, че въпроса за запазването на видовете също е важен и мисля, че могат да се излъчат посланици за тигрите в определени държави примерно да се изпрати някой от филмовата индустрия в Китай или представител от Боливуд в, в Индия. необходимо е да се изберат такива личности, също така е в ООН, защото се нуждаем от подкрепа за тази инициатива от отделните страни. Не е достатъчно само ако ние на Запад се застъпваме за опазването на тигрите. И заради това е, искам да подчертая, е, да, да, да заостря вниманието още веднъж на въпроса, който постави Крис. Какво прави комисията и прави ли достатъчно Европейския съюз по този въпрос? Благодаря, Джон Болис има думата. Благодаря. Мисля, че сега вече знам какво ще правя след като напусна парламента. Ще бъда посланник за тигрите. Искам да задам много кратък въпрос. Разбира се, това е сериозен проблем. Търговията с тигри и аз съм много загрижен за фермите за отглеждане на тигри, тъй като тигрите се използват в китайската медицина, т.е. продуктите от тигри Много от тези продукти се изнасят през Хималаите, но много от тези продукти се продават през интернет. И искам да знам какво прави Европейската комисия, дали преговарят с Google, с други фирми. Т.е. ако има вебсайт, който рекламира лекарства, основани върху продукти от тигри, дали Европейската комисия изисква да има съобщения за такива сайтове, защото по този начин ще можем да справим с търговията през интернет. Защото ако не го направим, нищо няма да направим. А госпожа Дойл. Thank you, um, Mr. Благодаря ви, господин председател. Много внимателно изслушах отговора на комисията. И докато изчакваме да бъде прието законодателство след консултациите, проведени от Европейската комисия, аз наистина съм в отчаяние, защото изобщо не се придава приоритетен статус на този въпрос и изобщо се пренебрегва пренебрегва цялата сфера на биоразнообразието и опазването му. И особено когато става дума за изследвания, пренебрегва се изобщо запазването на биоразнообразието. Би ли могла комисията да ме подсети каква е нейната дефиниция на неприсъщите видове? Аз съм особено загрижена, защото в контекста, в условията на промяната в климата и с никват всичките проблеми, свързани с екосистемните услуги и опазването на биоразнообразието. И всичките проблеми изникват не толкова от въвеждането, интродуцирането на несвойствените или неприсъщите видове, а по-скоро се говори за реколонизация. Просто има много биологични видове, които мигрират към север. Същото въжи и за морската околна среда. Има много видове риба, които се преместват по-далеч на север в резултат от затоплянето на водата в океаните и моретата. Т.е. имаме промени в местообитанията. Тоест, изобщо къде започва и къде свършва понятието на несвойствения, неприсъщия вид. Защото трябва да осъзнавам какви са последиците от промяната в местообитанията, обитанията, защото изменението в климата значително променя ситуацията с при същите видовете. Госпожа Дол, говорите ли за следваща точка от дневния ред? Госпожа Дол отговаря, че е мислила, че се говори и за двете точки. Не, не, госпожа, говорим само за точка 6 за тигрите. И винете, но тигрите взеха да измират. Напоследък горкия келски тигър вече дори е погребан. Добре. Казах, което исках да кажа. Моля за извинение, господин председател. Поля да се отчете това, което кажа. Вече съвсем ми умръзна да питам Европейската комисия какво прави за червената катерица. Вече толкова много пъти съм задавала този въпрос. И ако това, което правим за несвойствените видове, се сравни с това, което не правим за нашите присъщи видове, например червената катерица, а наистина сравнението не е в наша полза. Благодаря, господин председател, казва госпожа Ислер. Бегвин. Аз ще се постарая да се спра също на тигрите, на застрашените видове. Благодаря на а, моя колега Кристейвис за въпроса и за отговора. Благодаря на представителя на комисията. Аз съм била докладчик а, по тема застрашени видове е, или защита на видовете и почти всеки път ставаше дума за застрашени видове. Когато имаме вече изчезнали видове, те са изчезнали, те да се каже, и няма нищо останало от тях, така че а, те не вече не са предмет на нашите грижи и усилия. Става дума за един чудесен вид като тигрите, които можем да защитим и да запазим. Два въпроса ще задам. Веднъж бих поставила на обсъждане въпроса какво става в момента в Европа и след това вече ще се спра и на въпроса. Добре, когато е, говорим за престъпление и за на форма на организирана престъпност, е, имате ли вече някаква по-ясна представа за това как точно е, можем да определим този наказателен състав, как точно е, изглеждат наказанията и освен това е, колко са случаите и разполагате ли са статистически данни на международни е, на митническа организация и в момента мисля, че е възможно да си закупите някакви продукти от тигри и евентуално и тигър по интернет. Освен това, вие говорите за един проект, който финансирате с 1 милион евро. Бихте ли ни казали нещо повече в рамките на ООН? Не помня точно цифрите, но а, приходите от една търговия или об, търговски оборот с, с подобни видове преди няколко години си спомням, че беше много, много а, голям, а, така че очевидно става дума за една доносна дейност, която надвишава много тези пари, които вие можете да отпуснете за финансиране. Имате ли наистина надежда, че можете ефективно да се справите с явлението. Ние с някои колеги искахме да предложим резолюция, обаче графикът беше много напрегнат и се ограничихме само до въпроси. Бих искал да направя няколко бележки. Мисля си, че е добре, че сме много активни на хартия по този въпрос. Но тъжната истина е, че в Китай има много ферми, има много магазини, продаващи продукти от тигри и те си работят съвсем безпроблемно. Много ферми, магазини за продукти от тигри в Китай съществуват и китайците ни казва, да, да, ще направим нещо и диалогът ушким върви и то гладко, обаче е, реалността е, че нищо не се прави в Китай и не се изпълняват поетите от Китай ангажиментите. Второ, радвам се, че Крис постави въпроса за европейските фирми. Какво правят европейските фирми, за да не се накърняват место обитанията? Обаче проблемът е, че в момента нямаме ефективни механизми за противодействие на вноса на незаконно изсечен дървен материал. И в момента има местообитания, които се, разреш... които се разрушават и ние не можем да спрем, например, вноса на незаконно добит дървен материал в Европа. Така че от решаващо значение е да имаме ефективно законодателство и ефективни мерки за прилагането му. За това а, а, призвам комисията да започне действия подобни на споразумението ФЛЕКТ. Споразумението ФЛЕКТ е много добро. Трябва да се подпишат такива споразумения с Китай и Индия и това ще помогне да се реши проблема. Yeah, Благодаря ви. Европейската комисия. Господин Ладендорф. Благодаря ви. Ще се постара да отговоря въпросите, доколко имам възможност. Опасявам се, че няма да мога да отговоря на всички, но много се радвам, че въпросът за несвойствените видове се отнася към друга точка от дневния ред и поне ще говори друг колега. Господин Дейвис попита дали сме доволни от реакциите на Китай. Получихме първият отговор в отговор на резолюцията, прията в Хага през юли 2008 година. Ние не сметнахме в постоянната ни комисия този отговор за задоволителен. За това помолихме Китай отново да ни докладва по въпросите поставени в резолюцията и на следващо заседание на последната комисия ще очакваме да получим такъв отговор, така че ни оказваме натиск върху Китай да получим по-пълна информация за планираните от китайските власти действия. За двустранните контакти ние поддържаме такива контакти и продължаваме да ги поддържаме за резултатите планираме семинар, който ще бъде конкретно посветен на тигрите. През първата половина на тази година ние поддържаме контакти с секретарията на Конвенцията за търговия с защитени видове. И също така имаме програма, според която сме финансирали изграждането на капацитет за изпълнение на конвенцията за търговия с застрашените видове и това, което ще се прави по време на втори етап, ще бъде конкретно насочено към решаването на проблема за търговия с тигри и продукти от тигри. Имаше въпрос дали има други източници на финансиране. Много ясно заявихме на страни като Индия, че ако те поискат такова финансиране, те могат да получат такова, но те трябва да направят такава заявка за финансиране по програми, които действат, но в рамките на широкия периметр, предлаган от тези програми, те трябва да потърсят какво е подходящо за тях. Ние им казахме, че е възможно такова финансиране, но те трябва да ни кажат, че имат нужда от конкретно финансиране, свързано с прилагането на конвенцията за търговия с застрашени видове, особено що се отнася до тигрите. Какво може да направи парламента? Разбира се, може да ни помогнете при двустранните контакти с Индии и с други страни, за да се повиши информираността, за да им се заяви, че може да им се предостави финансиране. в зависимост от програмите за сътрудничество с конкретни страни. международна търговия с тигри и продукти от тигри ще продължи да бъде незаконна, така че това ще бъде продължаване на това, което се случи още преди 34 години, когато Вашингтонската конвенция влезе в сила. Разбира се, все още продължава да има незаконна търговия и това ме води към един от зададените въпроси. за мащаба на незаконната търговия. Ние помолихме Организация за економическо сътрудничество и развитие да извършват проучване за потоците на законна търговия с диви животни продукти от тях, също така с, с търговията с дървен материал. Ние помолихме секретариатът на Организация економическо и сътрудничество и развитие да прецени първо и да установи целият обем на незаконна търговия и също така да предложи възможни мерки за борба с незаконната търговия. За незаконно добит дървен материал, който е свързан също така с използването на тигри и продукти от тигри, да ние включваме този въпрос в нашите споразумения за доброволно партньорство в рамките на флекта. Полагаме максимални усилия, включително в отношенията ни с Китай. И там също изграждаме диалога, който се отнася и до незаконната сеч и търговия с незаконно добит дървен материал. Да, също така ще има семинар, международен семинар в Канада в края на февруари с цел да се разгледа проблема с търговията през интернет и нашата общо европейска работна група по търговия с, с диви животни и растения. Ние ще разгледаме проблемите, проистичащи от търговията през интернет. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси. И, и искам да ви уверя, че ние разбираме, че за вас това е спешен и неотложен въпрос и се надявам, че ще имаме положителни новини, особено по-късно през юли, когато на заседание на постоянната комисия ще срещнем с други представители, други страни по комисията за търговия с застрашени видове. Благодаря ви. Приключваме с тази точка от дневния ред. Стигаме до следващата е, точка. Това е седма точка от дневния ред. Ще ми позволите да дам думата първо на представителя на комисията. Ане Телер. Ане Телар има думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Разбрах, че тази точка се отнася към устни въпроси, които ще получат отговор на пленарно заседание. Дали правилно съм разбрала? Да. Тогава ще оставя отговор на комисията за пленарно заседание, но може би за да внеса яснота, що се отнася до въпроса на госпожа Дойл, ще кажа, че проблемът с несвойствените видове е осъзнат като проблем от Европейската комисия, като бързо нарастващ проблем в Европа и е, че има бяло петно в нашата политика за биоразнообразието. Затова комисията в края на миналата година издаде съобщение за стратегията относно неприсъщите видове и там се подчертават различни варианти за действие в рамките на стратегията. В момента провеждаме консултации с различни институции на европейски, с изключително Европейския парламент, както и държавите членки и с заинтересованите ни и подготвяме предложение за нова стратегия, свързана с неприсъщите видове, която ще бъде прията през 2010 година. Благодаря ви. Dank u wel. Dan is nu niet het woord aan Chris Davis. Благодаря ви. Келън Джексон има думата, не Крис Девис. Съвсем кратък въпрос към комисията. Не съм съвсем наясно с това, което ви казвате, но неприсъщите е, видове се отнасят и към растенията, а не само към те обичаното от нас е, червена катерица. Е, не, не, всъщност не, не. Червената катерица е жертва на сивата катерица. Дали ще има финансова помощ в рамките на политиката за изкореняване на хималайските бурени и други несвойствени растителни видове, които са много пустошителни за юго източната част на Англия, но също така съм ги забелязала и в Страсбург. Джон Бойс. Джон Бойс. Исках да попитам госпожа Джексън дали тя интродуцирала тези видове в Страсбург като част от интригата за негативно влияние, но се отказвам от този въпрос. Ако чакаме до 2010 година, има сериозен риск, че нашата червена катерица ще изчезне напълно. Мисля се, че има 3 милиона сиви катерици в Великобритания, а броя на червените катерици намалява до 200 хиляди и намалява със всеки изминат ден. Дали комисията не би могла да потвърди, че тя има отговорности и задължения според Конвенцията за биологическото разнообразие, която казва, че подписалите страни трябва да изкореняват, унищожават унесни свойствени видове, които застрашават местообитанията, флората и фауната, които са присъщи за дадена територия. Ние вече приехме доклад за защитата им. Не говорим за това, че ще има нови предложения след една година. Ние говорихме за катериците и за нас е много важно и за нас, и за Италия, и за Франция, защото движението върви от Пиемонт през Франция, през Швейцария. Има движение, няма някакво ограничаване с определена територия, например територията на Великобритания и Ирландия, но има много други видове. Например, има мъх, който разрушава дърветата, но е опасен и за човешкото здраве, защото води до астма и анафилактичен шок. Всичко това са неща, за които трябва да сме сериозно загрижени. Трябва да им противодействаме. И Европа съвместно може да направи повече, защото това са неща, които не признава държавни граници. Искам да питам комисията какво прави комисията в съответствие с конвенцията и какво възнамерява да направи през близките години. Благодаря ви. Стефис. Well, Господин Дейвис, господин председател, подчертам, че точка 7 е нещо, което е насочено пряко към съвета. Така че тук не става дума само за комисията, а и за правителството на 27-те държави членки. И всички тези правителства трябва да се стремят да предотвратят загубата на биоразнообразие. Аз бих искал да знам поне, например, колко често се обсъжда този въпрос на съветите на министрите. Съвет на министрите по околната среда, по замеделието. Имам усещането, че това е една от тези благородни цели, под които правителствата много радостно се подписват, а след това се провеждат едни твърде дълги заседания, на които учтиво се казва да, но се оказва, че проблемът така си остава нерешен. Ние говорим за загуба на биологични видове и трябва да правим повече и съветът е този, който трябва да прави повече. Госпожа Дойл. Много ви благодаря за вашето търпение, господин председател. Бих искала да попитам Европейската комисия каква дефиниция се използва за несвойствените видове и по какъв начин те се дефинират и също така се разглежда реколонизацията в условията на промяната в климата. Да, ние можем понякога да се смеем, когато става дума за червената катерица. Но това е само един пример, който е лесен за разбиране. Карлайн спомена за несвойствени растителни видове. Огромни щети се нанасят на екосистемите, и на местообитанията от хиляди несвойствени видове, които са били интродуцирани умишлено или просто са нахлули в Европа през последния век. И тук няма нищо, което да предизвиква смях. Аз съм загрижена, че ще минат още две години преди да я видим проекто предложение. В най-добрия случай това ще стане след година и половина. Мисля, че поне 4 години ще минат преди изобщо да се предприемат каквито да било действия в тази сфера на европейско ниво. И няма дали няма да има някакво действие с обратна сила, с задна дата. В момента, доколкото знам, не се разрешава действие с задна дата, когато се въвежда, на ново, когато се въвежда ново законодателство. Дали ще има възможност да се справим с сивата катерица, ако бъде прието законодателство след 3 години, което се отнася до несвойствените видове или това законодателство ще се отнася само за периода след приемането му. Сивата катерица е наистина голямо бедствие. Тя унищожава всички насъждения на ореха, всички плантации на орехови дървета в Италия. ние виждаме, че са на нас огромни економически щети и се губи биоразнообразие. Всичко това поради несвойствените видове. А ние не взимаме решение и не се отнасяме сериозно към този проблем. Благодаря. Предлагам да приключим с тази точка от дневния ред. Говорим за методите за хуманни капани от 20 години и можем да използваме тези методи спрямо сивата катерица. Ако не бяха тези методи, щяхме да имаме много повече сиви катерици. Искам да гласуваме по въпроса към комисията и към съвета. Кой е за това за поставяне на този въпрос на комисията? Моля, гласувайте унези, които са за поставянето на този въпрос към съвета. Някой против? Няма. Добре, приема се. Единодушно. Стеми. Истахящ? Е, групата на социалистите се въздържа. Правилно ли съм разбрал? Добре, от начало. Повтаряме гласуването. Гласуваме кой е за въпроса към съвета. Също се приема единодушно. Господин е, председател, е, исках да поясня, че ние не се въздържаме. Просто много дълго водихме тази дискусия. Да, напълно сте прав, така е следващата точка. Следващата точка от дневния ред. The labeling of tires with... Етикетиране на автомобилни гуми с оглед на ефективността на разходване на гориво. Докладчикът не е тук и госпожа Хаси ще представи доклада. Заповядайте, госпожо Хаси. Да, благодаря ви. Толкова много време ни бе необходимо, доктор, е, да разгледаме предишните теми. много начини за намаляване на разходването на гориво благодарение на по-добрите автомобилни гуми. В момента пазарът на автомобилни гуми в Европа е много конкурентен. Обаче потребителите не получават достатъчно информация за разликите в характеристиките на различни гуми и за това цената и репутацията на фирмата са онези, които определят избора на потребителите. Ние трябва да подобрим тази ситуация. 20 до 30% от енергията, която се използва за движение на моторно превозното средство, зависи от сцеплението на гумите с настилката. Обаче има разлика два пъти в характеристиките на различните гуми. А ако средното сцепление на гумата с настилката на цялостния автомобилен парк е или по-скоро би било на нивото на най-добрите гуми, щяхме да имаме 5% намаление на разход на гориво. Това означава, че потребителите щяха да си възвърнат парите, изразходвани за по-добри гуми, в рамките на 8 месеца. Затова е важно да информираме по-добре потребителите, за да правят информиран избор за гумите, които позволяват да се намали разхода на гориво. Очевидно е, че най-добрите гуми на света няма да намалят разхода на гориво, ако цялостното поведение на водача на моторно превозното средство не е добро. За... Освен това, трябва да знаем, че определени мотори изискват много гориво. По-доброто информиране на потребителя, е, що се отнася до шума от е, гумите, и сцеплението също така е нещо, което е важно. И измененията на Ребека Хармс целят подобряване на проекто документа на Европейската комисия и целите му. Например, що се отнася до шума, трябва да има упростена система за обозначаване като светофар, защото повечето потребители не знаят колко децибела какво означават. Аутонренкайден меркинта. Ребека Харм също така се стреми да насърчи Европейската комисия да създаде вебсайт с всички необходими за потребителя данни. Така че това беше съвсем накратко, господин председател. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожо Хаси, давам думата на господин Келан. Благодаря също съвсем накратко. Разбира се, госпожа Хаси се съсредоточи върху важните фактори, каквито са ефективното разходване на горивото и шума от гумите, но да не забравяме, че също така има много важен фактор, а именно безопасността. И това също е нещо, което се отнася и до сцеплението на гумите, слажна настилка и времето, което се, извинявайте, разстоянието, което се изминава от колата след натискане на спирачките. Ние всички знаем, че никой не обича да купува автомобилни гуми. Виждам, че някой се усмихва тук. Може би има един човек, който харесва. Така че мисля, че можем да направим някои подобрения към предложението на комисията. Първо, комисията предлага задължителното поставяне на етикети върху гумите. Това би било ефективно, ако хората биха се разхождали из рафтовете на един магазин, обаче хората обикновено купуват гумите по каталог или по препоръка на посредници, на фирми, които се занимават с продажба. За това не съм много сигурен, че само гумите трябва да бъдат етикетирани, трябва да има и брошури с тази информация. Затова смятам, че идеята за вебсайта е добра. Обаче съм срещу идеята на госпожа Хармс да бъде отпечатана цялата информация върху самата автомобилна гума а, като постоянно отпечатване а, и това е информация за шума и за сцеплението. Аз съм за максимално информиране на потребителя, но мисля си, че ако гумите се произвеждат вече с цял тази информация, която е впечатана в тях, е, мисля си, че това не е да бъде, няма да бъде толкова е, полезно. И това наистина ще бъде според мен един неоправдан разход за производителя. С голямо нетърпение очаквам да продължа съвместната работа с госпожа Харм, за да подобрим колкото се може предложението на комисията. Благодаря ви. Е Благодаря ви, господин Келанен. Матиас Грот има думата. Господин председател, аз също ще бъда много кратък. Това е логическа стъпка след е, като приехме доклада с Аркони през декември и сега е, следват допълнителните мерки във връзка с повишаване на ефективността. Естествено, че безопасността би трябвало да стои на първо място. Това каза и Майкъл Келенен. Индустрията би трябвало да използва интелигентни методи, за да гарантира именно една такава безопасност. Какво ми харесва в това предложение? В доклада са вкани, ние говорихме най-вече за нови автомобили, докато тук вече става дума за предимства, които се предлагат не само на притежателите на нови автомобили, но и на тези, които закупуват втори автомобили, така че около 10% горе-долу могат да се спестят от горивото. Съжалявам много, че докладчикът не присъства днес щях да запитам а, е, за някои от нещата, които ме интересуват, някои подробности. Във всеки случай по отношение на 18-то е, изменение бих попитал защо а, е, там се предвижда зачеркване. Също времено, когато става дума за инсталирането на веб страници, кой заплаща всъщност за това инсталиране? Клиентът ли отново? би трябвало да заплаща? Това са въпроси към госпожа Хаси. Много дълго говорихме за емисиите от е, прах. И сега ще попитам комисията всъщност какви са емисиите от е, прахови, е, праховите емисии в резултат на триенето на е, гумите с настилката, с повърхността. Може би можете да ни отговорите. Ние много дълго се занимавахме с тези емисии и това би било интересно. А освен това, става дума за шум в резултат на търкалянето и за съпротивление. Е, така че за мен разграничението не е съвсем ясно. Може би експертите, може би е, търговците в на гуми, на автомобилни гуми са запознати с е, тези тънки нюанси и разлики, но питам се аз, един потребител, какво ще разбере, ако отвори просто каталога и види отделните параметри, изброени по този начин. Във всеки случай, ако, е, да кажем, е, има по-високи стойности с около 3 децибела, това означава, че шумът е, е двойно по-голям. Ето, от тук нататък потребителят вече е наясно. Освен това се говори за генериране на, на светлини, на световари, може би и за обозначение, може би комисията ще ми отговори, не ми стана съвсем ясно. Да, искам да. Производителите на коли обикновено слагат нискокачествени, ефтини глуми на нови коли. Потребителите не знаят за това и не разполагат с информация, това да им позволи да възразят срещу това. И това означава, че в крайна сметка потребителите а, плащат повече. Те плащат а, повече за гориво и такива гуми се износват по-бързо. Мисля си, че потребителите трябва да получат такава информация – Давам думата на комисията. Заповядайте. Европейската комисия дали би искала нещо да каже по въпроса? Euh, благодаря ви, господин председател. Аз сега ще се опитам да се спра на някои въпроси. Много благодаря за работата на госпожа Хармс. Благодаря за дискусията в тази комисия. Е, това е предложение, за което смятаме, че ще бъде много полезно в много отношения. По отношение на спастяването на енергия, намаляването на емисията въглероден двуокис и е, ще, е, по този начин и потребителите ще могат да реализират економии. Искам да се спра на някои от въпросите, нахвърлени от госпожа Хармс. Например, на въпроса за шума. Да, правилно е, че шума а, натоварва. Това е едно натоварване, за което би трябвало да се тревожим, но ние смятаме, че другите два параметъра които трябва да бъдат посочени на етикета, са много по-важни за потребителя, а именно по-малък разход на гориво и също така аспекта на безопасността, защото това е пряко свързано с е, живота на пациента. А когато говорим за шум, става дума за шума извън автомобила, т.е. шума, който възниква за останалите. И аз мисля, че на потребителя му е по-скоро безразлично колко шум генерира за останалите, защото докато той се е вътре в автомобила, това не му пречи. Ако подчертаем параметъра шум, мисля, че с това ще навредим на останалите два аспекта, които не считаме за много важни. Трябва да бъдат посочени на етикета това, което ние предлагаме, е, смятаме, че предлага така един баланс между тези два параметра, а не примерно единия да бъде представен по-добре от а, е, другия. А що се отнася до а, е, шума, може да се получи информация за, за шума в съответните професионални кръгове. И след като потребителя получи тази информация, той може напълно съзнателно да вземе решение. Освен това бяхме помолени да е, посочим и още друга информация е, на самата гума. Това според нас ще бъде твърде скъпо и с това ще постигнем обратен ефект, защото по този начин ще претоварим а, нещата. А защо, примерно, ако потребителя проверява какво е налягането на гумите, нещо свързано с безопасността и разхода на гориво онези, които са се опитвали да проверят какво е налягането на гумите, е, знаят, че е много трудно да се установи колко въздух още трябва да се добави. А така, ние, ние не смятаме, че ще бъде полезно да посочваме допълнителна информация за самата гума. След това имаше въпрос още във връзка с е, факта, че разделението, което сме предвидели, съдържат и е, един празен елемент. Това беше вече дълго обсъждано. Смисъл, смисъла е да създадем не да създадем някакъв изкуствен ефект, а целта беше чрез етик, с помощта на етикета да посочим на а, потребителя каква е а, мощността. И тогава потребителя може да вземе напълно съзнателно решение, като каже да, сега ще си купа кому от по-висок клас или съответно от по-нисък клас. А ние по този начин апелираме към потребителя да избере гума от по-високия клас. В противен случай се разводняват а, а, параметрите относно качество. Т.е. ние искаме да заострим вниманието на потребителя, т.е. да е, да го накараме да избере по-високия клас. А, тук станаха ясни и други неща а именно, че зимните гуми не са предмет на това а, предложение. Това беше една важна забележка от страна на докладващата. И когато а, започнем да определяме подробностите на предложението, това ще помогне. А засегнат беше един друг важен въпрос. А именно рециклираните гуми. Рециклираните гуми. Е, ние казахме, че е, за момента ще бъде добре да не ги включваме в приложното поле, защото все още няма метод за измерване и оценка на тези гуми. Той е за проверка на данните, които идват от производителя. Освен това, трябва да знаем, че качеството на гумите е, е, много е много в голяма степен зависи от това до каква степен рециклираните гуми се състоят от е, стара и от нова част. Т.е. трябва да се направят тук съответните е, изследвания, което пък е, е ще направи разходите твърде е, големи и ще отблъсне производителите, които са по-скоро от средната класа. И по този начин също така ще разрушим един бизнес, който по принцип е много а, а, екологичен, защото при всяка една а, а, вулканизирана гума, която може да се използва повторно, а, не налага, спестява производството на една нова гума. Така че за момента ние предлагаме да не включваме вулканизираните гуми в предложението. А когато а, преразглеждаме след време директивата, можем да помислим за включването и на тези гуми. А, сега относно някои въпроси, повдигнати в дискусията в комисията ИТРА, а, за това, че комисията иска да залепи етикети навсякъде, включително и на гумите. А, Знаете, че вече съществува задължение за залепен на етикет върху гумата, където да са посочени съответните параметри на гумата, например размери, за да може всички да знаят за каква гума става дума и да не се е, е, опитват да разшифроват някаква информация, посочена от страни на гумата. Е, ние искаме да е, увеличим малко този етикет, за да можем върху него да поместим още информация. Ние не предлагаме да въвеждаме нови етикети за гумите, е, защото ние сметаме, че по този начин можем на едно и също место да посочим всички, цялата е, информация за гумата, която е важна както за продавача, така и за потребителите, когато те искат да си купуват гуми. И както каза уважаемия господин депутат, тук става дума за това това трябва да се, тази информация трябва да се посочва и на вулканизираните гуми, които представляват две трети от продадения обем. Благодаря ви много. Госпожа Хаси има думата, за да завърши дискусията. Благодаря на всички колеги на представителя на Европейската комисия. Очевидно, е, че не мога да говоря с цялото името на Ребека Хармс, но разбира се ще й предам всичко, което вие казахте тук. По въпроса за отливане на гумите с информация, която вече е печатана в тях – Разбирам, че допълнителните разходи ще са минимални. И мисля си, че тези разходи едва ли ще бъдат някаква пречка. Що се отнася до класата D, и изобщо да бъде премахната тази категория и съответно да се премахне и този ред в класификацията, съгласна съм с докладчика. Тъй като имаме етикетиране от A до G, и тъй като има такава категоризация за потребителските стоки, хората знаят какво означава А, Б, С. Би било не е логично да оставим празно поле там, къде трябва да имаме категория D. Мисля си, че в случая с хладилниците е нелогично да имаме имаме класа А, след това да имаме класа А+. В магазините това не се отразява и A или А се представя като най-добрата възможна класа. Мисля си, че трябва да бъдем по последователни, когато става дума за категоризация, свързана с ефективността. Благодаря ви, госпожо Хаси. Крайният срок за внасяне на изменения 11 февруари 12 по обяд. Ще гласуваме в комисията на 16 март и в ИТРЕ до 24 февруари се внасят измененията. Гласуването в комисията ИТРЕ ще бъде на 30 или 31 март и на пленарното заседание през май ще бъде окончателното обсъждане и гласуване. Мис, е, бих искал да помоля госпожа Хаси да вземе председателското място. И така, приятели, остана ни една точка от дневния ред – обновената социална програма. Заповядайте, госпожа Ферера, докладчик. Oui, euh, merci Madame Assi, avec le regret quand même de consacrer. Благодаря, госпожо Хаси. Съжалявам много, че ни остана толкова малко време за тази точка от дневния ред която е съществена. Обновената социална програма отдавна вече е готова или по-скоро отдавна се преработва. Закъсня приемането и е, има много-много нови елементи, но все пак е, установих е, някои липси, така че ще бъде хубаво да ги допълним. Европейския съюз би трябвало да поеме една по-голяма отговорност е, в условията на економическата и финансовата криза, най-вече по отношение на хората, които са застрашени е, да изпаднат е, в бедност, които живеят в нищета. Това са 6 милиона души общо в Европа. Така че Обединена Европа е призована да им осигури едни по-добри условия за живот да подобри условията за живот, но да укрепи тяхното здраве. Много кратко е моето становище, но аз съм се съсредоточила върху аспектите на околната среда, на здравето. Бих си пожелала комисията наистина да обърне внимание на тези аспекти, които посочвам, че трябва да се подчертаят, че трябва да се допълнят, защото те са свързани с едно по-добро, по-високо качество на живота на гражданите. А много често става дума за хора, които страдат от тежки заболявания, така че комисията би трябвало да, бъде, да обърне внимание именно на нуждаещите се от помощ, да предприеме съответните мерки за координиране на националните програми с европейските програми. Освен това, трябва да добавя, че е необходимо да разработим нови предложения, особено когато става дума за въздействието на околната среда върху здравето на хората. Трябва да извършим такава оценка на въздействието, да видим как на какво се дължи и нарасналият брой на ракови заболявания и други тежки заболявания в Европа. Освен това, съм убедена, че на европейско равнище би трябвало да се обърне повече внимание на здравето, на околната среда и че би трябвало да се занимаваме много, много по-задълбочено и интенсивно с тези въпроси. В е, периоди на криза хората е, се оповават най-вече на държавата. Европейските граждани междувременно вече осъзнават, е, че една голяма част от отговора, една голяма част от помощта идва не от държавата, а от европейските институции и по отношение на околната среда, и по отношение на здравето, но и по отношение на заетостта на запазването на работните места, на откриването на нови работни места. Това са важни фактори и от социална гледна точка. В центъра на вниманието трябва да стои е, и социалната политика, услугите от общ интерес, е, конкретно подчертавам но естествено и всичко това, което е свързано с една по-екологична среда, с едно по-добро здравеопазване и мерки за укрепване на здравето. Все още се налага да използваме доброволчески труд в е, медицинските центрове, в е, медицинските служби, които обикновено се грижат за здравето в е, кооперации, в по-малки предприятия. Така че това е, тъй да се каже, един от стълбовете на нашото здравно-осигурително на нашата здравна-осигурителна система и би трябвало да е, имаме предвид и тази сфера. Крайният срок е, за внасяне на измененията е 9 февруари, 18 часа. Ако мога да обобща още веднъж в една изречение нещата, става дума за една по-добра околна среда, за по-чиста околна среда, което ще допринесе и за по-доброто здраве на гражданите, за подобряване на всички мерки, свързани с укрепването на здравето и естествено трансграничното завърсяване трябва да бъде ограничено и още много-много други неща, свързани с чисто социалните аспекти на нашата политика. Благодаря. За съжаление, времето лети. Затова ще помоля ораторите да бъдат пределно кратки. Ще се постараем да намерим време, в което да проведем наистина истинска дискусия, но това ще зависи и от това дали ще можем да използваме 16 марта за приемане на това становище. Господин Бушил Матиус, заповядайте. Благодаря ви. Съвсем накратко. Имам четири изменения, които успях да представя. Надявам се, че докладчика ще разбере, че моята целта е да се подобри доклада, а не да бъде подкопан. Повечето изменения са свързани с добавяне или заличаване една дума, защото според мен доклада е прекалено черно-бял, живота никога не е така. Например, мотив Ди се говори за финансовата криза, социалната криза, за това, че кризата въздейства върху климата. Но ние не можем да кажем, че наистина има пряка връзка, защото ако има по-малко промишлена дейност, то тогава ще има повече замърсяване. Затова предложих да се каже, че може да има връзка, а не, че има връзка. Така че има някои изменения, които бих искал да помоля да разгледате. В точка 5, с най-голямо уважение към вас, предлагам да бъде залечена тази точка. Не защото не съм съгласен с тази точка, но мисля си, че по-добре тази точка да бъде предложена като и изменение за ИТРЕ. Аз бях координатор в тази комисия и исках да не влияе това, което предлагам върху вече направен доклад. Тук говори за социалната економика, създаването на работни места. Обаче това е свързано, извинете, не с комисията, и с комисията по заетостта и социалните въпроси. С, с сигурност това изменение ще бъде прието в тази комисия. Благодаря ви за разбирането. Благодаря. Представителят на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И комисията приветства а, предложението. Искам да се спра на две или три точки в а, доклада. Първо, госпожо докладчик, вие казвате, че това съобщение на комисията шло малко късно. А, а, това съобщение е, беше прието от комисия, издадено от комисията през юли 2008 година, е, а тогава економическите предпоставки бяха е, други. Между да комисията реагира и на економическата криза. Приехме конъюнктурната програмата за оздравяване на економиката през ноември. Освен това, като реакция ние искаме да е, комисията да даде е, принос към срещата на върха на Европейския съюз през пролета в контекста на економическата криза. Там ще стане дума за тези неща. Освен това, исках да кажа и нещо по въпроса за цялостния подход е, за цялостния подход при социалната а, е, а, е, програма. А, мисля, че тук трябва да бъдат включени всички политици. Тук става дума за образование, следователска дейност и така нататък. Всичко това трябва да бъде взето пред предвид. Не става дума толкова за социалните въпроси, става дума за това и устойчивото развитие да бъде включено по възможно най добри дачи в Лисабонската стратегия. Комисията да а, обмисля също така и нова стра... Лисабонска стратегия за периода след 2010 година. А, това са моите бележки, най-общи, може би само една последна още. по-голяма екологосъобразност на европейската а, економика и а, социалните последици от това и новото определене на структурите за заетост. А, комисията работи и по този въпрос, а, за да може да представи през следващите месеци предложения. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мора като представител на Европейската комисия. Графикът е следният. Saatiin, äh, saatiin keskiviikkoon kello ja äh, сряда в 6 часа вечерта. Niin, niin, äh, и ако можем да проведем заседание на 16 март, тогава ще приемем становището. В противен случай на 16 или 17 този месец ще приемем становището и сега получих информация от секретарята, че 16 март е дата, на която ще имаме заседание. Благодаря всички за дебата и заседанието. Ще се видим отново утре сутринта в същата зала.